Good morning, ladies and gentlemen. May I ask... Добро утро, дами и господа. Моля, заемете местата си. Thank you very much. Thank you. It is a... Благодаря. За мен е удоволствие да сме домакин на тази проява относно актуалното състояние по изпълнението на програмата на Европейския съюз за градовете. Ще припомня съвместното ни заседание от октомври 2015 година, когато е, основна тема беше е, програмата за градовете на Европейския съюз, в резултат от която среща двете институции подписаха съвместна декларация. Надяваме се, че е след първата среща през 2016 година по време на холандското председателство и приемането на пакта от Амстердам през май 2016 година, ще можем да оценим напредъка по изпълнението на програмата за градовете на Европейския съюз. Искам да откроя по-специално доброто разбиране и сътрудничество между Европейския парламент и Комисията по регионално развитие и е, Комитета на регионите и Комисията Котер. Уважаеми господин Катанио, уважаеми колеги, Предвид е, всички предизвикателства, пред които сме изправени днес, всички си даваме сметка колко важна е програмата за градовете за Европейския съюз. Много е важно да имаме по-ефективно координиране между основните политики в градските райони и е, да се възползваме от опита на местните и регионалните власти по изпълнението на политики на терен пакта от Амстердам към една европейска програма за градовете цели изграждане на партньорства, нов начин за работа, в който да участват градовете, държавите и комисията за по-добри резултати. 12 такива партньорства са създадени и през последните месеци има ясен напредък по изпълнението на програмата. Това включва създаване на постоянен секретариат за програмата за градовете и нови ресурси, като специализирани обслужвания на едно гише и вебсайт. Е, основни цели са да се идентифицират темите, които трябва да се разгледат в изпълнението на програмата. Всяко партньорство върви с план за действие, където са посочени пречките и, и възможностите за засилване на сътрудничеството с фокус върху три е, теми. По-добра регулация, по-добро използване на финансовите инструменти и по-добър обмен на знания. Програмата за градовете на Европейския съюз и новата програма за градовете на ООН споделят една и съща визия за балансирано и устойчиво градско развитие на базата на един балансиран подход. Основните теми в програмата за градовете са отразени в социално-економическите измерения на новата програма. И е, пакта на Амстердам установява пряка връзка между целите за устойчиво развитие и новата програма за градовете, като се подчертава, че програмата за градовете на Европейския съюз ще допринесе за програмата за градовете на ОНЕ до 2030 година. Европейски Българския парламент посредством комисията Реджи участва активно в обсъждането на програмата за градовете и прие на първо място доклад по собствена инициатива. Господин Верствал беше докладчик, след което и резолюция. Това беше през 2016 година. В, револю... в резолюцията се казва, че трябва местното ниво да участва по-активно във всички етапи на цикъла от политики на базата на е, нов метод за управление на много нива. Също така се взема предвид териториалната оценка на въздействието, за да се знае колко позна, познавани са европейските политики и инициативи на местно ниво. Освен това се определи специален европейски координатор за европейската политика за градовете и се създаде един гише за, за обслужване за политиките за градската, градските региони. Споделят се данни, и се организират срещи на високо равнище, като всичко това отчита европейските цели и е включено в годишната програма на комисията. Господин Олбрихт и институцията, която той председателства, участва активно в дискусията и проследяването на процеса. Дами и господа, тъй като вече е, говорим за различните сценарии за политика на сближаване след 2020 година, искам да кажа колко важно е, е координирането на градските политики и засилване на градския елемент в политиката за сближаване. Във връзка с това трябва да се засили интегрирания подход и на европейско ниво финансирането и изграждането на политики. Трябва да сме сигурни, че в подготовката на политиката по сближаване след 2020 година, дискусията за партньорствата по програмата за градовете също се взема предвид. На днешната среща ще направим пръв поглед на напредъка по създаването на тези партньорства. Тук искам да благодаря и да пожелая добре дошли на всички оратори, които се съгласиха да споделят опита си. Сега ще дам думата на господин Катанео за е, уводни думи и още веднъж благодаря ви за доброто сътрудничество с комисията КОТЕР. So much, благодаря, госпожо председател Михайлова. Уважаеми депутати от Комисията по регионално развитие и от Комисията Котер на Комитета на регионите. Дами и господа, първо, Нека да изкажа искрени благодарности на госпожа Михайлова и е, членовете на Комисията по регионално развитие за е, това, че можем да обединим силите си в работата си, да наблюдаваме как се развива изпълнението на програмата за градовете в Европейския съюз. Точно преди една година е, бяхме в е, Амстердам, обсъдихме и приехме тази програма за градовете на Европейския съюз е, съвместно с представители на Холандския парламент. В Амстердам бяхме на едно мнение, а именно, че приемането на пакта от Амстердам – не е финалната точка от процеса, а началото на една постоянен процес на, при... на изпълняване на програмата за градовете. Тоест, това, което вършим в момента е дори по-важно от свършеното в Амстердам, защото сега обсъждаме първите конкретни резултати. Нашето заседание показва, че политическото сътрудничество между е, Комитета на регионите и Европейския парламент е, се основава на общи политически цели. Подсилване на ролята на градовете, е, регионите и местните власти, както в Европейския съюз, така и по отношение на законодателния процес – трябва да подсилиме ролята на градовете и да променим менталитета на гражданите в това отношение. След една година на работа е време вече да извадиме, да си извадим изводи. Пет основни момента искам да отчертая. Първо – Наясно сме, че трябва да сложим сериозен акцент върху тематичните партньорства. Те са основен двигател за изпълнение на програмата за градовете, за ангажиране на градските власти и на гражданите в изготвяне на европейски политики, които да влязат в законодателството. Резултатите от е, нашата дискусия трябва да бъдат отчетени от всички европейски институции, защото те отразяват конкретен обид, опит. Е, Комитета на регионите е представен в тематичните партньорства на доста места някои от а, нашите членове, примерно представителя на Берлин, а, с, а, работи по проекта за ангажиране на мигрантите. Нашия представител от Бирмингам работи а, по проекта за градска бедност. Госпожа Андреева от София координира партньорството за преход в дигиталната сфера. Така че е, ние е, започваме първата оценка на нашата дейност и първата ни година от реалния си опит. Второ – Наясно сме като регионални и местни власти колко ни е необходимо Европейския парламент и страните членки да бъдат ангажирани в тази програма. Не може да се постигнат резултати, не могат да се постигнат целите на програмата за градовете, без да имаме по-силно, по-добро сътрудничество между нас, регионалните власти, Европейския парламент и страните членки. Затова и сме толкова радостни, че вие сте тук днес, защото се създава една непосредствена възможност да обменим мнение и да продължим със сътрудничеството си. Трето, иновациите тук се изказаха мнение, примерно, е, е, градовете не се оформят от кмета и градските власти, а от гражданското общество и гражданите. Искам изрично да подчертая това, защото за да успее програмата за градовете, първото условие е да има видими резултати, видимо въздействие, реалистични е, резултати, е, ясни цели, за да няма и е, разочарование. Но, за да се постигнат конкретни резултати, civil society. So we have to include и... Ние трябва да ангажираме гражданското общество. Не само представителите на, гражданските, на градските власти, но самите граждани, частния сектор, социалните им организации. За нас това е изключително важно и трябва да сме наясно с това изискване. Четвърто. конкретно дейност по устойчиво развитие. В пакта от Амстердам направихме връзка и с усилията за по-добро регулиране в Европейския съюз, за по-добра законодателна дейност. За това и сме в партньорство с работещите по така наречената платформа Рефит, преразглеждане на законодателството. Включваме и е, представители, е, техни представители в нашите средства, защото е необходимо нашите партньорства да има обратна е, връзка между партньорствата и платформата Refit. И накрая трябва да дадем по-лесен и бърз достъп до европейско финансиране за местните власти. Ние обсъждаме сега бъдещето на кохезионната политика, на многогодишната финансова рамка, но можем да използваме центъра на Европейската инвестиционна банка за инвестиции и консултации – за да можем да се възползваме по-добре от финансовите инструменти за програми за е, градско развитие. Мисля, че е изключително важно да подчертаеме този момент. Добре е да има и ефективни и е, ясни критерии за измерване на напредъка, постигнат по тези програми. В заключение, Европейския комитет на регионите споделят мнението, че трябва да се работи по хоризонтални въпроси, да се работи по програмата за градско развитие, така както е формулирана в пакта от Амстердам и подобни срещи ще ни дадат възможност да осъществим една плодотворна размяна на мнение заедно с водещите партньорствата да представиме конкретния си опит и да го използваме за по-добро изпълнение на програмата за градовете. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Благодаря ви за добрите пожелания. И сега, ако ми позволите, ще представя нашите оратори, е, които ще е, започнат с е, уводните бележки по нашето заседание за програмата за градовете. За мен е удоволствие да кажа добре дошъл на господин Николас Биц от Холандското председателство. Той бе много ангажиран в изготвянето на пакта от Амстердам и с удоволствие го посрещам днес тук в нашите следващи стъпки, където ще можем да обсъдим какво сме постигнали от целия процес. Заповядайте, господин Биец. Благодаря ви, госпожо Михайлова. Благодаря и на вас, господин председател Катанео. За мен е удоволствие отново да съм тук, сега след почти година и половина. Днес предстои да обсъдим напредъка по програмата за градовете на Европейския съюз. На снимката на този слайд виждате договарянето на тази програма. От тогава насам сме постигнали напредък. Програмата за градовете на Европейския съюз е залегнала в пакта от Амстердам, единствена по рода си форма на неофициално сътрудничество на доброволен принцип. Става дума за многостепенно сътрудничество, което до момента се овенча с голям успех. Целта му е да се наблегне по-силно на измерението, свързано с градовете. Почива на три основни цели – по-добро регулиране, по-добро финансиране и по-добри знания. Това партньорство е в съзвучие с целите за устойчиво развитие, така както бяха формулирани в Копенхаген, Париж и Киото в рамките на Хабитат 3 в съзвучие също така и с целите на стратегията Европа 2020. Сътрудничеството обхваща редица заинтересовани страни, държави, членки, градове, Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Урбакт и много други структури. Силната подкрепа на Комитета на регионите и на Европейския парламент бе от особено голямо значение. Тя се изразяваше и под формата на финансиране за секретарията. Упоменахте 12-те приоритетни теми, които се основават на интелигентен, екологосъобразен и приобщаващ подход. Бяха установени и партньорства в областта на борбата срещу бедността в градовете, достъпните жилища и приобщаването на мигрантите и бежанците. Те ще ви бъдат представени днес от изказващите се. Продължихме работа по време на словашкото и малтийското председателство. Всички 12 партньорства в момента функционират пълноценно. Започнахме по време на словашкото председателство работа, например, в областта на бедността в градовете. Тази година пък започнаха партньорствата в областта на климата, обществените поръчки и други области. Партньорствата бяха договорени след представянето на покана за заявяване на интерес. По време на нашето председателство през месец юни над 250 европейски града изявиха желание да се присъединят. От а, запад до изток, от север до юг, това бяха градове от целия Европейски съюз. За мен тази проява на интерес от страна на целия Европейски съюз за мен бе показателна за това колко силно усещат гражданите потребност от програма за градовете. Трябваше, разбира се, да направим подбор, на ниво Евроситис, на ниво държави членки и Комитет на регионите. Подборът бе направен възоснова на експертния опит по тези проекти, регионалното им разпределение и степента на многостепенно управление по тях. Решенията, окончателните решения бяха взети от Генерална дирекция Мобилност. Сега над 85 града участват в различните партньорства. По тях работят 12 генерални дирекции на Европейската комисия, над 20 наблюдатели и 27 държави членки. Малта след като обстойно премисли участието си, заяви, че не може да участва, тъй като към момента председателстваше съвета на Европейския съюз. Първо бе изготвен документ за установяване на потребностите, след това се проведоха първи срещи, бе изготвен ориентировачен документ, както и документ, излагащ бъдещите действия. Този документ ще бъде обект на обществено допитване, което ще се състои това лято, след което ще излезем с констатации и препоръки към ресорните генерални дирекции в комисията. Кои са краягълните камъни на целия процес? Първо, пактът от Амстердам по време на холандското председателство и четири, четири партньорства. По време на словашкото председателство бяха договорени още четири партньорства, а по време на малтийското бе учреден техническият секретариат, благодарение на подкрепата на парламента и комисията. По време на този, целият този процес Европейската комисия свърши отлична работа. Това лято естонското председателство ще поеме штафетата. по време на това председателство ще проведем последните първи заседания. След това ще бъдат разработени проекти за партньорствата и ще бъдат проведени обществени допитвания. Ще видим какви ще бъдат конкретните резултати. Участват малки, средно големи и големи градове. Много равномерно са разпределени партньорствата. Виждате тук разпределението по държави членки и по градове. Италия е на първо място, следвана от Германия, Холандия, Полша, Португалия, Обединеното кралство, Франция и Финландия. Виждате, че всички държави членки, с изключение на Малта, участват в партньорствата, което особено ме радва. Предстоят естонското и българското председателство. Ние, холандците, поддържаме връзка с представителите на тези председателства, поддържаме връзка също с следващите председателства, които ще са Румъния, Финландия и Харватия. Германия вече се подготвя за председателството си и също иска да участва в програмата за градовете. Много се радвам, че след началото на процеса можем да докладваме много добри резултати. Резултати, които надхвърлят дори най-смелите ми очаквания. А тук е адресът в интернет, на който можете да намерите повече информация. Благодаря ви още веднъж за поканата днес. Благодаря и за личното ви участие в целия този процес и за подкрепата. Благодаря, господин Биц. Според традицията на провеждане на заседанията, на Котер провеждаме и съвместни прояви с Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и съпредседателстваме заседанията. Имам честа да съпредседателствам днес с госпожа Михайлова. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия, отдел градско и териториално развитие. Добро утро. Ще представя напредъка по програмата за градовете на Европейския съюз за последната година. Ще кажа, че тази програма е много по-всеобхватна, освен партньорствата и плана за действие. Тя обхваща много други неща. Ще кажа какво се прави в комисията, в държавите членки, в градовете и в самите партньорства. Много е, неща се случиха в комисията. На първо място, е, в сферата на градските въпроси имаме много активно лидерство. Два е, комисар Шефчович и Катайнен. И те работят много активно, наистина. Аз съм е, аз получавам всичките им брифинги и мога да ви кажа, че на ден има поне един брифинг, в който се разглеждат градските въпроси, така че този въпрос е залегнал в основата на много заседания. На следващо място подобрили сме механизмите за координация. Имаме работна група, обхващаща представители на, на всички генерална дирекции. Също така на всеки два месеца е, има заседание на всички кабинети, работещи по програмата за градовете и това е новост. Създадохме обслужване на едно гише, защото много хора казаха, че има объркване какво се случва в Европейския съюз и трудно могат да проследят работата затова създадохме това едно гише, предоставящо изчерпателна и надежна информация за, за всички проекти и е, схеми за финансиране за всички проекти, които се изпълняват, което да е полезно за работещите по градските въпроси. Създадохме и платформа за данни за градовете, предоставяща данни за всички градове. Можете да кликнете върху картата на конкретен град и да видите статистики, заетост и така нататък. По отношение на финансирането е постигнато много. Имаме нови инструменти, като, европейск... Е, като градските иновативни действия, имаме европейските структурни и инвестиционни фондове. Един милиард евро а, са, разхождани, са разходвани съгласно един инструмент, 15 съгласно СФЕ и съгласно а, инструмента за развитие на регионите от 100 милиарда. А, 15 милиарда са разходвани не само за градовете, но и от самите градове. Така че градовете са тези, които подбират проектите. Също така, благодарение на средства от Европейския парламент сме създали секретарията, който ни помага в различните партньорства. И сме установили връзките с различните програми за градовете, защото има програма за градовете на ОНЕ, има и програма за градовете на средиземноморските държави. Нашата служба работи по този въпрос, така че е, има координация. Накратко това се прави в комисията. Много работа се върши и на ниво държава членка. Това е ново, защото много държави членки сега са създали национална политика за градовете, нещо, което допреди не съществуваше и по този начин се засилва диалога между правителството и градовете, което е едно постижение на програмата. На ниво градове също отбелязан напредък. Има ясна воля градовете да участват активно в създаването на политики, защото е, в миналото градовете основно управляваха вече създадената политика, но сега те си дават сметка, че за да може една политика да бъде управлявана добре, градовете трябва да участват в изграждането на политики на национално или европейско ниво. Също така те имат един по-широк поглед върху нещата, който надхвърля пределите на самия град и градовете си дават сметка, че не са сами, че има много други градове и когато възникне определен проблем, вероятно такъв проблем е възниквал и в друг град в миналото и може би е намерено решение. Така че стават ясни ползите от работата в мрежа в партньорство с други градове от Европейския съюз. И последно по партньорствата, както каза господин Биц, имаме 12 партньорства една година след сключването на пакта от Амстердам нещо, което никой не смяташе, че ще може да стане, но то стана благодарение на много сериозна работа и също така на големия брой доброволци, работещи по партньорствата. Първия план за действие по тези партньорства ще е готов в началото на юли и много е, нямаме търпение да го видим. Също след това а, плановете за действие ще са предмет на е, обществен преглед. Други градове, други държави членки ще ги прегледат, за да установят дали плана за действие отразява добре, възможно най-широка публика. След това ще се разгледат въпросите в групата по градски въпроси, където има представители на всички държави членки е, и, и на всички градове, чрез Комитета на регионите, чрез Съвета на европейските общини и региони и разбира се, с представителство на страната председател на Европейския съюз. Директорите на общата среща по градски въпроси ще обсъдат плановете за действие, след което те ще се публикуват. Но трябва да се знае, че те не са те, те не са за винаги. Възможно е да се включат други действия в тях в бъдещето. В бъдеще ще има две важни неща, които предстоят. Първо доклад от страна на Комисията за съвета за напредъка по програмата за градовете, който ще излезе през октомври или ноември месец. И на следващо място голяма конференция в Роттердам на 27 и 28 ноември. Казва се форум за градовете и на него ще участват около 500 участници. Ще се обсъждат градските политики, програмата за градовете, финансирането в международен план. Идеята е да имаме една обща дискусия, която в бъдещето да насочва работата ни. В заключение, три неща. Първо, трябва да се знае, че градския аспект участва в работата на комисията, на държавите членки и на градовете по един нов начин. Градовете сега наистина участват в създаването на политики. Второ, за една година е отбелязан голям напредък и е важно да го кажем. И трето, както каза Рафаеле, Катанеум. Предизвикателствата са да се направи връзката между резултатите от партньорствата, самите планове за действие и изпълнението. Това ще е бъдещето, бъдещото предизвикателство. Да се знае, че ако се предвижда действие за по-добра регулация, тя да се приложи на дело по правилния начин от комисията, от държавите членки, от комитета на регионите, от парламента и от ЕИСК. Благодаря ви и очаквам ползотворната дискусия. Благодаря. Сега продължаваме с съвместното председателстване на нашата среща. За мен е удоволствие да съм председател на първия панел посветен на градските партньорства и по-добрата регулация за програмата за градовете. Само ще припомня на участниците в панела, че разполагат с 10 минути за своите изказвания, след което ще има дискусия. Сега давам думата на първия оратор, госпожа Сабина Кекич, от град Амстердам по а, приобщаването на мигранти и бежанци. Това е нейната тема. Заповядайте. Uh, so my... Благодаря. Е, Сабина Кекич се казвам. Аз съм съветник на кмета по европейски въпроси. Голяма част от времето ми всъщност е заето с координиране на програмата за приобщаване на мигрантите и бежанците. Преди да коментирам какво правим и как стигнахме до там, нека да ви представя как, кои сме като партньорство. Нашия град координира а, това партньорство заедно с Генерална дирекция по вътрешни въпроси. А, е, е, работиме с Хелзинки, Берлин, а, е, Барселона, Португалия, Италия, Гърция и Дания. Генерална дирекция регионално развитие също е много сериозно работи по нашата програма, както и е, Европейската инвестиционна банка. Целта на партньорството е да е, създаде по-добро приобщаване за бежанците и мигрантите. Темата е много голяма и абстрактна и затова ние започнахме от конкретни е, неща. На първите си срещи решихме да е, се концентрираме по пет е, теми, които от гледна точка на гражданите се приемаха като най-големи предизвикателства. Първото беше да се приемат бежанците и да се осъществи взаимодействие с местните общности. После предоставяне на жилища, като там се обръща внимание и на качеството, после предприемачество и трудов пазар, образование четвъртото и петата тема е темата уязвими групи, лица с различна сексуална ориентация, непридружени малолетни и така нататък. За сега работиме главно по първите основни четири теми. Какво правиме е, до тук? година и половина работим вече и първото нещо, което направихме е, е да работим на базата на фактите, така че изработих няколко документа за, това, за обхвата, ня... Е, представители на научните среди по основните теми за жилища, за образование, като там се обхвана и въпроса за европейското финансиране. След изготвянето на тези документи проведохме конференции с експерти по същите теми. Първата работна конференция се проведе в Амстердам. Тя бе на темата осигуряване на жилища Срещнахме се с експерти от различни нива, неправителствени организации, представители на градовете, на комисията и така нататък, за да търсиме евентуалните проблеми, които бяха очертани в подготовителния доклад. Същото направихме и за е, образование и трудов пазар. Тази конференция се състоява в Берлин. Те бяха нашите домакини. Оттам вече подготвителните документи и конференциите бяха основа за изготвяне на два големи доклада, където се очертаваха евентуалните действия, които трябва да се предприемат за преодоляване на проблемите. Междувременно, се провеждаха естествено и средства на участниците в партньорствата и на специалните работни групи, които са по-малки е, групи от представители на участващите в партньорството. През март вече формулирахме един много дълъг списък с евентуално възможни действия – Предложихме на нашите членове да ги класират, за да можем да изберем по кои да започнем да работим. разделихме ги на действия, които можем да изпълним и препоръки, които можем да отправим към други участници в този процес. По време на конференциите получихме и обратна връзка от е, всички участници. Препоръката беше да се включват и повече мигранти и бежанци в нашата работа, затова е, и проведахме средства, е, среща с представители на гражданското общество. Голяма брой от тях бяха бежанци и след тази работна конференция с мигранти и бежанци се съсредоточихме върху четири действия, които, седем действия, извинете, които ще изпълняваме следващата година. Сега сме започнали процеса на консултации. Смятам, че той ще приключи през юли. Къде се намираме в момента? по отношение на съдържанието на партньорството. Седем е, действия ще осъществяваме. Първите две са е, за по-добър е, достъп към европейски средства за градовете, защото това се очерта като проблем. Първата тема е наричаме пакета Европейска инвестиционна банка. Забравих да упомена, че по всяка от тези действия има конкретно създадена група в партньорството, която работи по изпълнението й. Пакета за ЕИБ търси възможност да се съчетават средства от различни фондове. Ще огледаме възможностите за такова съчетаване е, на безвъзмезна помощ с заем от ЕИБ, така че да има по-лесен достъп до финансиране за градовете. Тук естествено е, се засяга и въпроса на годишната финансова рамка след 2020. Втората тема е по-скоро свързана с препоръки. Е, беше препоръчена от Eurocities – Работиме с Генерална дирекция вътрешни работи и регионално развитие. Там се обсъжда и е, многогодишната финансова рамка, е, за да се види как, как гражданите по-лесно могат да имат достъп до средствата за интеграция. Имаме специална група, която работи по препоръките, като става дума не само за препоръки за промяна на законодателство, но и за облегчаване на административното бреме е, при кандидатстване за финансиране. Третото ни действие е ориентирано към е, евро... законодателството на европейско ниво и съответните регулации. Е, беше, стана ясно на конференциите, че трябва да се отдели особено внимание на групата на не е, е придружаваните малолетни и тяхната закрила в Европейския съюз. Тук е, ще търсиме и е, действия по общата система за обежище и ще изготвиме препоръки за това как да се обръща внимание на непридружените малолетни в системата за е, убежище. Тук, е, разбира се, е, се работи в съчетание с другите дейности, които подкрепят страните членки. Четвъртата ни, ни действие е, е преодоляване на сегрегацията в образованието. Това също е тема, която се очерта на конференцията за мигрантите и бежанците. В това действие е, участват е, съвета на европейските общини и региони, Генерална дирекция Реджио, е, като основната тема е борба с сегрегацията, като ние възнамеряваме да излезем с насоки за това как градовете могат да се справят с това явление, а и също да има препоръки на местно ниво. Четвърто и шесто действие са а, свързани също и с обмен на знания и подобряването на възможностите за този обмен между гражданите. А, петата ни действие е Европейска академия за работещите на практика. Много неща се случват но, в тази тематика, но не винаги систематично и затова искахме да ангажираме малко повече да, да има по-институционализиран форум. Тази е, академия ще бъде съсредоточена в Генерална дирекция вътрешни въпроси. Там ще се обсъждат възможностите за е, обмен на практики. Пилотния, е, пилотното ни работа по този въпрос ще започне тази година. Сега ще се определя и какви ще са темите по тази, за тази академия. Тук работим не само за по-добро обмяна на знания, но и по-добро е управление. И това е именно шестото ни действие за борт, съвещателен борт за мигранти – и е, съответна стипендия. Тази ни дейност е, дойде от препоръката да ангажираме повече мигранти и търсище обежище в е, нашата дейност. Ще създадеме борт от вероятно от 9 души и ще има съответно платена стипендия за градовете. Работещите по, с стипендия ще работят именно по темите е, приобщаване на бежанци и мигранти и ще осъществяваме съвещателна дейност и е, консултативна дейност по, за съответните институции. След е, една година времето ми май стече. Тога... Добре, последното действие са град... показателите за градска среда. Искаме да създадем база данни от такива показатели, защото на местно ниво такива липсват. Председателката, благодаря. Благодаря, извинете ме, че ви прекъснах, но трябва да го правя, ако трябва да се вместим някъде в е, нашето разписание на времето. Затова ви благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Сабрина Абди, е, Генерална комисия за териториално равенство от Франция. Нейната тема е градска бедност. Заповядайте, госпожа Абри. Благодаря на Европейския парламент и на Комитета на регионите за възможността да се изкажем от името на това партньорство. За нас моментът е преломен, тъй като в момента в Брюксел се прави преглед на плана за действие. Кои са членовете на това партньорство? Става дума за пет държави членки – Белгия, Франция, Германия, Гърция и Испания и седем града. А именно Бирмингам, Далгав Пилс, Котришк, Керацини Драпецона, Лил, Лоч и Тимишуар. Участват два региона, региона Ил-де-Франс в Фра... Париж и региона на столица Брюксел. Интересно бе участието на тези партньорства. Защо? Защото регионът около Париж е една от териториите, където има голямо богатство, но и голяма бедност. Т.е. има много големи разлики в този регион партньорството участват и редица заинтересовани страни и НПО, като например Европейската федерация на националните организации, работещи с бездомните и Европейската мрежа за борба срещу бедността. Работим с URBACT, Eurochild е, и мрежите за разпространяване на знания за градовете. В партньорството участват и две регионални дирек... генерални извинете, дирекции на комисията, именно заетост и регионално развитие. Партньорството функционира от декември 2015 година насам. Какви са неговите цели? От самото начало амбициозната цел, която си поставихме, бе да интегрираме два противоречащи си подхода за борба срещу бедността, а именно подхода съсредоточен върху отделни райони и подхода съсредоточен върху отделни индивиди или групи лица, най-вече деца. Запитахме се как можем да подобрим европейското законодателство, така че то по-добре да отразява прилаганите практики и отговорностите бяха очертани два основни приоритета по отношение на двата различни подхода, а именно възстановяване на нуждаещи се райони и квартали и борба срещу детската бедност. Бе разработена и пътна карта, след като първоначално експерти установиха какви са потребностите. За целта бяха проведени срещи в Париж, Амстердам и Атина. Заседаваха и координаторите. Бе проведен и публичен семинар в Атина, посветен на бедността в градовете. В него участваха няколко заинтересовани страни. Проведохме и две учебни посещения, както и семинар по време на Европейската седмица на регионите и градовете тази година. Първата среща бе проведена през месец януари. Тя наистина бе успешна. Всички членове на партньорството участваха. Имахме възможност да обсъдим приоритетите си, да ги очертаем, да поставим акцента върху тях в рамките на четири работни групи. Целта на тези четири работни групи бе да обмисли предложенията за действия по плана за действие. Бе проведена среща вече в Лил в, и в Брюксел. През месец септември ще бъде проведена среща в Лодж. Какъв е моделът за плана за действие? Той се основава на няколко въпроса. Първо, трябваше да диагностицираме конкретните проблеми след това да направим преглед на вече действащи политики и законодателни актове инструменти на Европейския съюз. Направихме анализ и на национално равнище. Запитахме се какви действия са необходими за борба срещу бедността в градовете, как точно могат да бъдат реализирани мерките в това отношение, кои могат да са нашите партньори и в рамките на какви срокове можем да приложим действията. В рамките на работните групи бяха договорени четири конкретни приоритета в посока към изготвянето на план за действие. Единият приоритет е възстановяването на нуждаещите се квартали. Водеща тук е Франция която си сътрудничи с Испания. Вторият приоритет е бедността сред децата. Тук водеща е Белгия в лицето на едно НПО, което Извинете, третият приоритет е бездумността, а четвъртият е борба срещу уязвимостта на маргинализираните групи лица, като например ромите. Искахме да се съсредоточим върху няколко малко наброи приоритета, за да сме по-концентрирани в работата си. Очертахме и два хоризонтални приоритета, а именно достъп до качествени услуги и социални услуги, като здравеопазване и образование, както и събиране на данни. Установихме, че не е добър достъпът до качествени социални услуги и че са необходими допълнителни данни за анализ на това явление. Планът за действие ще бъде, както ви казах, обект на преглед днес и утре. Ще се спра върху два от приоритетите, по които вече доста сме напреднали. С оглед на по-доброто регулиране предлагаме да се изпълни така наречения местен пакт. Неговото изпълнение се управлява от органите на местно самоуправление. Целта му е да се намалят социално-економическите разлики на ниво градове. Би трябвало тези дейности да се финансират от Европейския съюз, както и от националните, местните и регионални органи. Призоваваме за прилагането на многофондовия подход при финансирането на възстановяването на градовете. Действията следва да са насочени към най-бедните групи лица. Управлението следва да се извършва на местно ниво. Същото въжи и за изпълнението. Вторият приоритет, върху който ще се спра, детската бедност. При прилагането на така наречената детска гаранция трябва да се вземат предвид потребностите на детето. 27% от децата са засегнати от бедност. Затова са необходими инвестиции в конкретни действия. На децата трябва да бъдат предоставени равни възможности. Така също така ще изпълним и препоръката за инвестиране в децата с цел прекъсване на омагьосания кръг на неравнопоставеността. Към момента се работи по финализирането на плановете за действия. ще има обществено допитване през месец юли в рамките на два месеца. Благодаря ви. Благодаря и аз. Сега продължаваме с следващия ни гост от Холандия. Имате думата. Uh, благодаря. Добро утро. Ще продължа на холандски език. Dank u wel. Ik maak graag gebruik van de aanwezige vertaling. Благодаря много. Ще се възползвам от възможността за превод. Чувате ме, надявам се. Така, Днес ще говоря за е, качеството на въздуха. Това е едно от първите партньорства, които бяха обявени. В него участват е, много партньори от редица държави, които а, е, са създали връзка с съответните си градове. Така че всъщност партньорите са много повече от тези, които виждате тук на слайда. Сложили сме някои от градовете и е, съм е, откроил едно от предизвикателствата, върху които ще се спра малко по-късно. Става въпрос основно за по-големи градове, защото е, по отношение на качеството на въздуха, капацитета в по-малките градове е ограничен. Затова сме се съсредоточили върху големи градове. Комисията, Европейската комисия също изрази огромен интерес. Също Евроситис, Eurocities участват много активно, е, работят с е, членовете на нашия партньор, е, в нашето партньорство и обсъждат резултатите, така че ние сме много доволни от нивото на активност в партньорството. Започнахме от работа от нулата, защото се оказа, че различните градове имат съвсем различно мнение по отношение на работата във връзка с качеството на въздуха. За много партньори имаше редица пречки пред изпълнението на решенията. И говорихме много как можем да откроим, да сложим проблема в някакви рамки. Обърнахме се към външно лице, което да състави scoping paper, документ с обхвата на нашата работа. И това структурира работата ни в 4 пакета, като за всеки пакет отговаря отделен град. Първия пакет се стреми да установи какви са проблемите проблемите по отношение на качеството на въздуха. Разгледахме регулацията в един следващ пакет, както европейско законодателство, така и национално. И е, по-настоящем е, използваме няколко градове за пример за разглеждане на изпълнение на законодателството в тази сфера. Разгледахме различни решения, които съществуват из известно време за подобряване качеството на въздуха. Разбира се, предвид е, съответните проблеми и разгледахме новите идеи, които се развиват в тази област. Последния пакет. Всеки град трябва да състави план за качеството на въздуха, но не съществува един модел, един прототип на такъв план. Затова използваме тези планове, за да видим какво можем да научим от другите. Къде се намираме в момента? Работата е, по подготовката на партньорството отне е доста време, но се стигна до консенсус относно отграничаването на проблема и в каква посока да се търси решение. Този консенсус е отразен в доклада за заключенията който ще се публикува по интернет и ще поискаме обратна връзка от най-широката общественост по доклада. Имаме няколко варианти за решения и за действия, които в момента а, формулираме като текст. И в началото на септември месец искаме да имаме окончателната версия на програмата за действия. Преди две седмици представихме работата си за първи път. Това стана в едно обществено ателие. На него бяха дадени много идеи, предложения за нашия доклад и за конкретните действия. Освен е, допитването, което правим по интернет, имаме и няколко други проекта. През септември месец в е, различните държави, от които са партньорите, ще организираме ателиета, кръгли маси и други видове прояви, за да получим още повече обратна връзка. Така изглежда процеса на работа, който е, която е свършена до тук. И е, сега трябва да кажа, че партньорите ни до тук е, бяха свикнали да работят е, на базата на конкретни и зададени решения, докато сега те трябва да дефинират проблема сами, което изисква повече време. В нашето партньорство ролите са малко по-различни и трябва да се пригодим към тези нови роли. Затова не можехме да съставим програмата за действие за 5-6 месеца само, но вече сме на добър път. Ако разгледаме проблематиката с качеството на въздуха, тя е много по-техническа, отколкото е, презентациите на предишните панелисти. Но в основата е здравето на хората. Е, знаем, че фините прахови частици е, са източник на голям брой преждевременни смъртни случаи. А, автомобилите имат голяма роля тук с а, изпаренията от ауспусите. И тук много често говорим дали спазваме стандартите и пределните стойности. Но дори да сме под тези пределни стойности, пак има ефект върху здравето на хората, което означава, че трябва да се положат повече усилия които да са по-амбициозни от усилията за спазване на пределните стойности. Ще ви представя един пакет за нашата работа. На този слайд виждате как изглежда ситуацията. В ляво е град Утрехт, а в дясно се представя Лондон. В тъмно синьо виждате изпаренията от автомобили в червено, тъмно-червено а, от индустрията, а в зелено от селското стопанство. Виждате, има големи разлики между Утрехт и Лондон, защото а, е, в Утрехт а, голяма част от замърсяването на въздуха е от а, е, движението по пътищата но така или иначе там нещата се уреждат основно от националното законодателство, докато Лондон е, може да действа много повече самостоятелно на ниво град. Разликата между тези два града обособява различните намеси. Например, може да се намалят емисиите от движението по пътищата или емисиите от селското стопанство. Това е нещо, което града като единица не винаги може да промени. Всичко е техническо, но ако погледнем жълтата линия най-долу на графиката, и ако 30% от мерките, които един град може да приеме, се предприемат и изпълнят, за 1000 години броя на е, преждевременните смъртни случаи ще намалее с 15%. А по останалото всичко зависи от национални мерки. За други градове, например, мерките няма да са толкова ефикасни – а много градове е, дори не си дават е, сметка за проблема. Виждате тук, че на различни нива а, е, могат да се предприемат различни действия. И ако се разгледа законодателството, става ясно, че има редица източници на замърсяване, които още не контролираме нито в европейското, нито в национално законодателство. Например, емисиите, създавани по време на спирачния път на гумите, е, емисиите от корабостроителниците, много често това не е обхванато от съответната законодателна рамка. И по-доброто законодателство също е задача, която трябва да се свърши. Така стигнахме до заключението, че можем да се съсредоточим върху пределните стойности. Но когато комуникираме с широката общественост, с гражданите, трябва да говорим повече за ефекта върху здравето който е, е регулиран на различни нива в законодателството. Защото по този начин ще ангажираме гражданите повече. И така, какви идеи имаме за развиване на действие? Първо, на ниво град може да се съчетаят различни политики за качеството на въздуха, за климата, адаптиране към измененията на климата и ако тези политики се съчетаят, ще се подобри качеството на въздуха повече, отколкото ако се работи само с политики за качеството на въздуха. На европейско ниво можем да се върнем към така наречените забравени източници, а на национално ниво – можем да предвидим засилване на електрическия транспорт за намаляване на емисиите. Това беше от мен. Благодаря ви много за вниманието и благодаря на нашите партньори и на Европейската комисия за подкрепата. Благодаря. Благодаря. Продължаваме с госпожа Михайла Кауер от град Виена. Заповядайте. Okay. Thanks a lot and thanks especially to the... Благодаря. Благодаря на Европейския парламент и на Комитета за регионите за поканата да присъстваме. Отлична възможност. Много ми харесва и е, как сме се събрали тук, защото все едно, че работиме в реалната среда на, много, на управление на много нива представители на комисията, на парламента, на местните власти, на гражданското общество. Именно така всъщност работи на място. Е, ние сме едно партньорство за осигуряване на жилища и за така предоставяне на своего рода експериментална свобода по тази дейност. Е, помолихте ме да сложа акцент върху законодателните измерения на нашето партньорство. Ще го направя. Thank Ah, thank you. It's always good to have a Dutch on your side. Винаги е, е хубаво да има човек, е, помощник от Холандия до себе си. Ние е, се занимахме с проблема за осигуряване на жилище в Европейския съюз и се установи, че то е много сериозен. 82 милиона почти европейци е, намират, че разходите им за, пожилищата са прекалени, е, прекомерни. Като тук не става дума само за социалното положение на хората, а и за възможността им да инвестират в образованието, примерно, на семейството си, дългосрочни осигуровки за пенсии и така нататък. Тоест, съществува проблем и той не става по-добър, особено след економическата и финансова криза публичните бюджети тогава бяха поставени под сериозен натиск, така че не само бюджета на хората, но и проблема на държавите и бюджета на държавите бе под проблем. И тук искахме да разгледаме и какво се случва е, с инвестициите е, за, и то дългосрочни инвестиции в социална инфраструктура. Това е целта на нашето партньорство. Е, спряхме се на осигуряването на жилища, защото това е един много сериозен проблем. 15 участващници в този процес, но наясно сме, че няма да решим а, проблема, но е добре да обърнем внимание на някои измерения от него. Също на базата на опита на нашите партньори, които идват и от национално и на местно ниво, решихме да се съсредоточим върху проблема с социалните жилища. Аз съм от Виена, там имаме традиция в това отношение, но също така се занимаваме и с е, достатъчно въз, така, достъпни е, възможности за наемане на жилище или за закупуване на жилище. Работим и по финансирането, и по законодателните измерения на тази дейност. В момента, докъде сме стигнали, така, може би можем да го наречем средносрочен преглед. Излязохме с един документ за насоки по отношение на европейското законодателство. За нас е, беше много важно да повдигнем темата. Виждаме, че Европейския парламент и Комитета на регионите го правят също да кажем ясно, че има регулация, има законодателство на европейско ниво, което работи за това да се осигурява а, до, достъпно а, жилище, но а, това законодателство все още не е разгънало всички възможности за инвестиции. Затова работихме и по един задълбочен анализ – и излизаме с препоръки е, на базата на е, вече е, осъществени анализи. Все още има отрицателно въздействие е, върху конкретните проекти, защото е, все още има натиск върху системата и не е толкова лесно да се продължи с изграждането на достъпни жилища а също и е, ремонта на вече съществуващите такива. Това е особено важно за новите страни членки и където имаше така традиция за изграждане на жилища, които всички е, са продадени на собствениците и е много трудно в момента да се осъществят инвестиции е, за тяхното реновиране. Те са практически в края на цикъла си на живот. И за това излизаме с препоръка към е, законодателите – да се осъществи, да се даде възможност за държавна подкрепа. Също смятаме, че трябва да се изгради и е, семинар за изграждане на капацитет, е, включително и за националните е, законотворчески органи. Словакия, примерно, в момента работи по такова законодателство и е добре да има помощ Идеята е да се е, откриват проблемите на местно и регионално ниво, дали са проблеми в системата или проблеми свързани с финансирането, по тези въпроси работим. Друго, което разработваме, много се говори за данни в момента. И не искаме да изкопаем поредната огромна пропаст, от, в която да потъват данни, но мислим, че е важно да се покажат примери за е, изграждане на достъпни жилища в е, контекста на управление, било то местно, регионално или държавно. Тук не излизаме с конкретни препоръки за отделните държави и говорим примерно за корпоративна социална отговорност в политиките за осигуряване на жилища. Търсиме и обмен на опит, за да може да има възможности за прехвърляне на нашия опит и на други места. Виена в това отношение има сериозно, сериозен опит много, имаме много посещения от местни областни власти, но когато споделяме опит, винаги е, въпрос е в кой контекст на управление се работи, защото политиките трябва да се развиват спрямо този контекст. Използвахме и финансиране за търсене на иновативни модели за финансиране. Тук отново трябва да се направи е, връзка между новите и старите страни членки и съответните условия за финансиране. Търсиме нови модели за това как е, да се създадат нови условия за градовете или съответните жилищни кооперации, примерно, или други асоциации, които да могат да намерят източници за финансиране. Ще продължим по тези теми. Е, тези е, теми са свързани с други партньорства, примерно партньорството за държавни поръчки, за земеползване, а пък и тези, които работят по темата енергетика. Мисля, че ми остава само една минута нека да кажа, това, което вършиме ние в момента, са много дискусии не само в нашето партньорство, но и с много други, с всички заинтересовани участници. Обобщаваме идеите, записваме ги, не всичко ще се превърне в действия но искаме да има така един поглед върху възможността за управление, върху политическото ниво. Ние ще излезем с... Знаем, че и Комитета на регионите ще излезе с доклад. Ние с удоволствие ще работим по него също. Ще се опитаме да видим къде градовете могат да се произнесат по-ясно по отношение на политиката за, за осигуряване на жилища. Дали на министерско ниво да се работи по-регулярно, да се използва възможността в работа в е, работни групи на високо ниво, консултативни съвети, и възможностите за разработване на политики в комисията и парламента. Много се радваме, че участваме в това партньорство и с удоволствие участваме в дискусията днес. Благодаря. Това бяха презентациите от първия панел. Сега имаме 30 минути за въпроси, отговори, предложения и обсъждания. Можем да започнем с представителя на Комитета на регионите. Обръщам се към колегите си. Има ли желаящи да вземат отношение? Господин Яруко Амисага. Sí, yo en, hablaré en castellano. Tenía una pregunta sobre todo para la comisión y... Имам въпрос Изказаха се представители на различни работни структури. Бяха ни представени различните възможности за финансиране. Как се координира финансирането по поканите за представяне на предложения по толкова различни проекти? Каква система за координиране има на финансирането по различните програми? Има много различни източници на финансиране, като например структурните фондове или финансирането на регионите. Каква е координацията между тях? Вторият ми въпрос е свързан с жилищното настаняване – Как стоят нещата с социалните жилища? Обръщам се към вас с този въпрос, защото не разполагам с информация. Как може да се насърчи отдаването под найем на социални жилища, за да се избегне възникването на гета? Вашите насоки съдържат ли някакви конкретни предложения за социалните жилища? как може да се използва и данъчното облагане в държавите членки, за да се избегне възникването на гета. Благодаря. Обръщам се към колегите от Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Искате ли да вземете отношение или да зададете въпроси? Виждам, че не към момента. Трима колеги от Комитета на регионите поискаха думата. Благодаря има превод с чешки язик, за това ще се изкажа на чешки. Въпрос за жилищното настаняване. В Чешката република има достатъчно финансиране по интегрираната програма за социални жилища, но компетентните органи в Чехия заявяват, че финансирането на социални жилища е финансиране от държавния бюджет, публично финансиране, т.е. че чешките градове не могат пряко да се възползват от него. Така ние не можем да изграждаме каквито и да било социални жилища. Има ли такъв проблем в други държави? Още веднъж се обръщам към колегите от Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Господин Целер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Заради мъглата полетите имаха закъснение, затова не можах да присъствам тук от самото начало, но за щастие успях да проследя две изказвания. Едното бе посветено на условията, свързани с околната среда в градовете и това как можем да ги подобрим. В големите градове има и други проблеми свързани с тяхното функциониране. Големите градове заемат много големи площи. Около центровете им има много различни териториални единици, в които има много натоварено движение. От една страна трябва да се създадат здравословни условия за живот в градовете. От друга страна обаче градовете трябва да могат да продължат да функционират – Необходимо ли е, за да се постигне баланс между тези два фактора, да продължим да регулираме? Вчера се завърнах от посещение в Монголия. В агломерациите в държави като Монголия, например в Улан Батор, човек установява, че те са много далеч от стандартите, които прилагаме ние тук. Има много голямо разминаване между агломерациите, много големите градове извън Европа и методите, по които работим ние тук. Те се основават на все по-силно регулиране. Затова, според мен, трябва да намерим някакъв баланс Доколкото знам, през изминалите години и десетилетия в европейските градове не е спаднала продължителността на живота. Дори, напротив, за щастие, повишила се. Това не означава естествено, че трябва да се стремим към съвършенство. Най-доброто понякога е врагът на доброто. Дори и да действаме винаги в интерес на гражданите си и тяхното благосъстояние. Какво е положението в Германия, например? През изминалите години, най-вече в селските региони, се наблюдава силно намаляване на броя на населението. В някои такива региони, най-вече в северо Германия, Средната възраст на населението там е много над 60 години пустеят жилища, западат, дори трябва да се разрушават цели жилищни сгради в малките градове, в селските райони. Едновременно с това има все по-голяма потребност от жилищно настаняване в по-големите градове. Това затруднява регулирането на централно равнище. Защо? Защото селските райони имат съвсем други потребности в сравнение с градове като Хамбург, Мюнхен, Штутгарт и Берлин. В много големите ни градове все повече се затруднява положението с жилищата. Това се дължи включително и на големия миграционен поток през последните години, на миграцията от селските райони. От това проистича много силна потребност от жилищно настаняване на достъпни цени, най-вече за по-бедните прослойки от обществото. Освен това, вече почти сме изчерпали потенциала си, що се отнася до свободните площи, свободните за застрояване площи в Берлин, буквално вече е застроен всеки свободен сантиметр, което пък от своя страна се отразява върху условията за живот и качеството на живота. До сега в Берлин имаше налични площи, например за спортни съоръжения или за детски площадки. Колкото повече се застрояват обаче градовете с жилищни сгради, толкова по-малко има възможности за изграждането на такива съоръжения. Какво имам предвид с всичко това? Има голяма разлика в потребностите на малките, средните и най-големите градове. Мисля, че това трябва да се вземе предвид, когато обсъждаме програмата за градовете и когато разработваме инструментите за финансиране финансиране. Uh, Благодаря, госпожа Фанели. Благодаря, господин председател. Благодаря и за днешното съвместно заседание. Много са важни такива прояви. Важно е, че провеждаме и днешната, защото мисля, че се намираме на повратен етап от разработването на европейските политики. Миналата седмица се проведе форумът посветен на сближаването, например. Имаме нови поводи за оптимизъм, според мен. Комитетът на регионите е изготвил серия от много добри становища по темата. През изминалите години заедно с Комисията по регионално развитие си взаимодействахме много добре в тази област. Днешната проява се вписва в целия този процес. Как следва да оформим взаимодействието си по програмата за градовете? Най-вече по отношение на по-малките градове и селата. Трябва да поставим работата си в политически контекст. Има четири момента, които са изключително важни с оглед на съвместната ни дейност. На първо място бих поставила бюджета и по-точно европейския бюджет. Трябва да гарантираме максимална самостоятелност по отношение на финансирането, максимална финансова самостоятелност за градовете, за да участват те пълноценно в програмата за градовете. Вторият много важен момент е териториалното сближаване. Трябва да подсилим въздействието от а, тази политика по линия на програмата за градовете трябва да подсилим в областта на териториалното сближаване, измерението свързано с градовете, защото две трети от гражданите ни живеят в градове. По-голямата част от новаторската дейност и богатството също се падат на градовете. Затова трябва когато изготвяме новите програми в момента, в много по-голяма степен да отчетем градското измерение, тъй като градовете могат да се превърнат в основни двигатели на развитието. Заинтересованите страни в градовете трябва да могат да участват в разработването на политики. Трябва да засилим тяхното участие. Това стана ясно, например, по време на форума в Амстердам. Затова и днес трябва да излезем с силни политически послания. В добавка към обмена на опит, знания и най-добри практики по места. Освен този обмен, трябва да подсилим взаимодействието между вашата комисия и комитета на регионите. В настоящия момент трябва да намерим правилния баланс между по-малките и по-големите градове. Не бива да се концентрираме само върху по-големите градове. Също така важни са по-малките и средно големите. Предстои да работя като докладчик по Бялата книга на господин Юнкер и програмата за развитие. Във връзка с това съм убедена, че агломерациите могат да работят заедно за установяването на добри партньорства с цел справяне с общите за тях предизвикателства. Те трябва да работят по програмата от Амстердам, разработвайки план за политика, който отразява новата политика на сближаване, плана на Юнкер и конкретните потребности на градовете. Ако работим заедно, мисля, че можем да направим качествен скок в тази област. Казвам това и по адрес на комисията. Комисията разполага с много добри оперативни инструменти по отношение на градовете. През изминалите няколко години комисията разработи инструменти, целящи подобряване на връзките с градовете. Обръщам се сега конкретно към комисията. Сега е моментът да споделите с нас вашия опит и включително и опита си по места, за да видим как можем да продължим работа заедно. Благодаря ви. Има ли желащи от Комисията по регионално развитие да се изкажат? За момента не. Колегата ни от град Берлин има думата. Господин Катанео, преди малко казахте, че днес правим равносметка на целия процес, междинна равносметка на свършеното през изминалите години. Излязохме на качествено нов етап от процеса с програмата от Амстердам и наистина сега е момента да направим равносметка на постигнатото до тук, за да установим какви проблеми има още и какви са положителните резултати. Колегите до тук докладваха за ред положителни резултати, от които можем да се възползваме. Много ви благодаря, госпожо Михайлова. Благодаря и на вас, господин Катанео, за днешната проява. Благодаря, че имаме възможност да участваме в нея. Мисля, че и Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и Комисията Котер на Комитета на регионите трябва да продължат да работят заедно, тъй като градовете са изправени пред много важни проблеми, като например климатичните промени и други, които изискват съвместни действия. Градското измерение има вече по-голяма видимост на ниво европейска политика. Надявам се, че тази тенденция ще се запази в бъдеще. Трябва активно да работим за нейното запазване. Комитетът на регионите още от самото начало активно участва в работата по програмата за градовете. Излязохме със становище за нейното изпълнение. То бе изготвено от моята предшественичка от Германия. Берлин, както вече бе упоменато до тук, участва в партньорството за интегрирането на беженци и мигранти. Активно участвахме в него – към момента, когато миграционните движения достигнаха пика си в Европа, в Берлин приехме 14 000 бежанци. Успяхме да им гарантираме достойни условия на настаняване. Първоначално много от тези хора бяха настанени в изкултурни салони. След като намаля миграционният поток, намаля интересът на медиите, може би, но проблемът продължава да е на дневен ред, тъй като не спират миграционните потоци най-вече към големите градове. Тук се намесват и теми като интеграция на бежанците и мигрантите, и по-точно въпросът за жилищното настаняване за тези хора. Господин Целер вече каза, че има проблем с намирането на площи, които могат да бъдат застроени, както и проблем с жилищното настаняване на достъпни цени. Освен това, има и промени в сравнение с миналото. През 90-те години смятахме, че много бързо ще се разрасне градът, но това не бе така. Затова и не строихме в достатъчна степен, а сега изведнъж градът започна да се разраства много бързо и не можем да насмогнем с изграждането на нови жилищни сгради. Към това се добавят и големите беженски потоци, които отежняват проблема. Как може резултатите от партньорствата за градовете, като например партньорството за жилищното настаняване във връзка с всичко това, да се използват в бъдеще? Госпожа Кекич много добре описа резултатите от нашето партньорство. Мисля, че по него установихме много добро взаимодействие. Резултатите по отделни партньорства до голяма степен зависят и от водещите заинтересовани страни. Много е важно, че по тези партньорства се разработват не само препоръки към комисията и съвета, разработват се и редица действия, които ние изпълняваме самостоятелно. И накрая няколко думи за бъдещето Много кратки са предвидените срокове. В рамките на една година, например, е предвидено да се представи план за действие. Това е една много амбициозна цел в рамките на един тригодишен проект. Освен това, в края на тригодишния период през 2018 ще има преразглеждане на плана за действие за градовете. Това ще е и възможност да отправим поглед към бъдещето. Вече упоменах доклада на Комитета на регионите, доклада на моята предшественичка. В него се съдържат някои въпросителни във връзка с програмата за градовете, като например редовното докладване или отчитането на програмата за градовете на ниво първи заместник председател. Всички тези въпроси ще бъдат разгледани по време на процеса на преглед с оглед на бъдещето е важно да се запитаме по кои теми можем да продължим да работим по старите партньорства и по кои теми може да се очредят нови партньорства. Имам предвид, например, културата. 2018 година ще бъде годината на европейското културно наследство, което ще е една добра възможност за такива партньорства. На местно ниво текат редица различни дейности Берлин, например, е пример за това, че взаимодействието между различни действащи лица, различни заинтересовани страни е довело до развитие на Европа, до положителни промени. Тоест на местно равнище, чрез такова взаимодействие може да се постигнат положителни резултати по процеса на европейска интеграция. Можем да се възползваме от следващата година, годината на европейското културно наследство, за да наблегнем на това. Мисля, че културата може да да залегне в нови партньорства в бъдеще. Благодаря. Няма други желаящи от Комисията по регионално развитие. Още двама има. Първо господин Шагер. Хвала за беседо, господин председник. Господин Михайлова, говорил. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Михайлова. Ще се изкажа на словенски. От Словения съм, кмет съм на малък град с 9000 жители. Затова и ще ви представя нашата гледна точка, гледната точка на малък град. По статистически данни 30% от населението на Европейския съюз живее в по-малки градове или в селски райони. В това отношение в Словения тенденциите са по-благоприятни, но разликите в развитието между по-малките и по-големите градове в момента се задълбочават. Разлики по отношение на достъпа до услуги и до инфраструктура, например, в по-големите градове този достъп е по-добър. Някои от изказалите се до тук говориха вече по този въпрос и възможностите за бъдещо развитие. Добре е да се развиват в бъдеще градовете, но същото въжи и за останалите райони. Ако продължат да се задълбочават разликите между градовете и останалите райони, ще се стигне до миграционни движения. Ще има натиск върху по-големите градове и агломерациите, например в областта на жилищното настаняване. Не искаме да се стига до подобно положение. Намесва се и въпросът за използването на европейското финансиране. 100 милиарда са предвидени за развитието на регионите от тази сума трябва да се финансират в по-голяма степен по-малките градове, тъй като те повече се затрудняват при кандидатстването за финансиране по структурните фондове. Трябва да се активизира също така и инструментът за техническо подпомагане наред с други инструменти, по които може да се постигне баланс между по-големите градове и останалите райони. В рамките на програмата за градовете трябва да видим как можем да подпомогнем по-активно по-малките градове и населените места в селските райони, за да се постигне по-равномерно развитие на всички региони. То ще е от полза за цяла Европа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 Благодаря, че ми давате думата. Моят коментар е сходен, тъй като едно от най-сериозните ни притеснения по отношение на пакта от Амстердам е селските райони. Да не се съсредоточаваме само върху градовете, но и, и върху функционалните зони около тях, което включва селски райони. И тук се поставят теми като развитие и жилищно настаняване. В жилищното настаняване има две тенденции. Едната е, е преместването към градовете, но и поради екологични е, градове, причини хората се преместват в периферията на големите градове, което пък е, налага отделни предизвикателства. Та въпроса ми е как това правило, как този принцип е отразен в различните тематични партньорства. Мистер Нилсън. да. Господин Нилсън, заповядайте. Благодаря. Аз мислих за по-големи и по-малки градове, защото от свой опит, след документа от програмата за 2020 година, в началото на 90-те години, в Швеция, малките градове се справяха много по-добре, отколкото по-големите с целите. малките градове. Съставиха устойчиви програми, местни програми преди големите градове. Така че малките е, градове послужиха за вдъхновение за големите. Разбира се, в големите градове и проблемите са по-широкомащабни, но ако говорим за политика на сближаване и програми за това, всеки град, включително и големите градове, са част от една област. И малко се притеснявам от разбиването на политиката по сближаване е, с фокус конкретно върху големите градове, защото може да изпуснем някои много добри е, примери от малките градове. This, this... Благодаря. Това бяха въпросите, размислите и коментарите. Сега аз обръщам към панелистите. Искате ли да реагирате или да отговорите на някои от въпросите? Заповядайте. Thank you for... Госпожа Кауер. Благодаря за коментарите относно партньорството за жилищно настаняване от колегата от Испания. Не чух време, името ви за това как да се избегне социалната сегрегация и гетоизирането. Построяването на една къща никога не върви самостоятелно. То върви в, с постояване на един цял квартал и е свързано с градоустройството. Много колеги споменаха е, значението на градския контекст, на контекста на цялата метрополията и това е нещо важно, което да се има предвид, когато говорим за сегрегация, за, е, град, за градоустройство и развитие. И, е, идеята е, че целевата група за жилищното и достъпно насътъмняване не е ограничена. Трябва да има голяма палитра от хора и тези хора да са настранени в целия град. Това се стремим да направим в Виена. В а, до престижните, е, добрите квартали имаме много добри жилищни е, домове, жилищни сгради социални жилища и това е един успешен пример. Друг успешен пример е от колегите от Португалия за резултат от а, економиката на споделянето. Нови бизнеси е, насочват усилията си към именно социалните жилища и това в някои области създава проблеми. Към господин Освалд, ако не се лъжа. Ако няма публична подкрепа, има проблем с социалното настаняване. В Чешката република имаше една инициатива, която обаче бе блокирана в националния парламент, ако не се лъжа. Но мисля, че има законодателство, предвиждащо социално-корпоративно жилищно настаняване. А, това е важно, защото създава сигурност за инвестиции, както за частни, така и за държавни инвестиции, да инвестират в социално настаняване. Тук се позволяват и различни модели. В Словения мисля, че също има традиция за кооперации в жилищното настаняване. В Любляна има чудесни е, общински жилища. Така че това позволява и да се умесват различни хора. Yes, if... Заповядайте. Dank um... Благодаря. Имам още няколко коментара. Разгледахме някои е, градове и видяхме какви мерки решават те да изберат. Една от причините, поради която избират е, определена мярка, определ... обикновено са парите. Но не винаги парите са в центъра на този избор, а понякога това е капацитета на е, града да има достъп до средства – т.е. да познават какъв е достъпът до средствата. И когато говорим за подобряване на здравето и за качеството на въздуха, не можем да гледаме на града като на отделна единица. Не можем да го сложим под похлопат. Икономическата дейност трябва да продължи. И тук проблема е, че много често качеството на въздуха не е приоритет. Ако имаме един интегриран подход за мобилност, за економическо развитие на града, можем да имаме много повече резултати. И както казах, да не поставяме града в, под стъклен похлопак. Става въпрос за е, увеличаване на капацитета на града, сътрудничество между различните сектори, и има много градове, които са привлекателни за високо квалифицирани лица от гледна точка на економическото развитие, именно поради високото си качество на живот. А много важен аспект от е, качеството на живота е и качеството на въздуха. И на последно място, е, други градове могат да се вдъхновят от това, което се прави в рамките на партньорството. Това се вижда в сферата на развиването на стандарти за плановете за качеството на въздуха. И тук е много важна комуникацията с област, конкретната област или конкретната държава. Трябва да се вземе предвид функционалната среда. Благодаря, това има да добавя. Благодаря. Заповядайте. Господин Бейц, имах преди дамата зад вас, след това ще дам думата и на вас. Искам да се спра на две неща. Единият въпрос беше как да се уверим, че участват и други градове, в нашето партньорство едно нещо е много важно в самото начало да се използва общественото допитване не само в последствие, но да се развият дейностите заедно с европейските градове. Ако погледнете нашето партньорство с големите градове, ще виждате, че те участват в него защото имат капацитета да работят по едно такова партньорство, но и поради това, че много бежанци и мигранти отиват именно в големите градове. Разгледахме възможностите да ангажираме и други градове. Това може да стане чрез организации като Съвета на европейските общини и региони, Eurocities. Използваме техните платформи, за да достигнем до други градове, но също така използваме и работните конференции, които се организират, за да въвлечем в процеса по-малки градове и населени места. И така да обсъдим решенията. Стремим се де, действията ни да са представителни за много градове в Европа. И ако разгледаме различните ни действия, някои от тях ще бъдат пилотни в градовете, участващи в партньорството, за да видим дали действат, но идеята е по-нататък те да, бъ... да се разгърнат до всички европейски градове и населени места. Относно образователния сектор и сегрегацията, това е действие, което да се прилага във всички градове. Същото въжи и за препоръките, които ще разработим относно европейското финансиране за улекотяване на административната тежест. В град Амстердам четирима души работят за кандидатстване за обществени поръчки, но в по-малките градове няма капацитет за финансирането за достъпа до финансиране, така че ние се опитваме да им помогнем. На следващо място искам да коментирам по въпросите, обхващащи редица сектори. Един такъв въпрос е жилищното настаняване на мигранти и беженци. Ние като партньорство не искаме да работим ам, фрагментирано. Искаме е, да е, развием партньорството с е, Сдружение за жилищно настаняване и също така чрез обществени поръчки, за да има по-добро преобщаване на мигранти и беженци. Благодаря, господин Биц. Благодаря. Ще отговоря накратко по така наречените нови теми в програмата за градовете, поставени от колегата от Германия. Има възможност за добавяне на, на нови теми и по време на Малтийското председателство този въпрос беше обсъден. Усещането беше, че в настоящия момент с 12 функциониращи партньорства. На този етап не можем да добавим нови теми, но културата конкретно беше спомената и решихме до година да разгледаме дали може други теми да се добавят, защото културата беше една от няколкото предложения, които получихме. Заповядайте. От името на комисията бих искала да реагирам по някои от въпросите и коментарите. Първо по финансирането, повече синергия, повече координиране на ниво финансиране. Ние в комисията получаваме някои от предложенията за партньорства, така че за нас е много интересно да видим какви, какви идеи се предлагат. Някои е, идеи могат да бъдат разгледани още сега. Някои от тях са развити по-подробно, по-практични са, докато други идеи могат да бъдат взети предвид за следващия период за финансиране. Това е процес, който в момента започва и се съставят конкретните действия. Другия въпрос как да се разпространят практиките на учени от партньорствата. Партньорствата работят по един открит начин, стремят се да правят своята работа обществено достояние. Има вебсайт, където може да се проследи подробно работата на всички партньорства, документите, произведени от тях и срещите. И на следващо място, на национално ниво, редица държави в резултат от програмата за градовете и в резултат от по-силната подкрепа чрез политиката за сближаване за градове и градски райони се наблюдава засилване на националните и регионалните мрежи. Тези е, мрежи стават е, по- наситени и мисля, че ще може да се направи още работа и те могат да направят още много за разпространяване на действията. Освен това, комисията като организатор и участник ще направи конкретни предложения, когато работим пряко с градовете също бяха зададени няколко въпроса за териториалния аспект и как гледаме на градовете. От самото начало на програмата за градовете е, стана ясно, че е, говорим за градове, но не говорим за градове фрагментирано като острови. Те са неразривно свързани с територията и, тери, и ролята им за територията трябва да се вземе предвид. Малките и големите градове са е, еднакво важни, връзките между различните населени места също са важни и в някои партньорства се вземат предвид именно районите около големите градове. Тогава теми като жилищно настаняване и мобилност са много важни, но не само. Земеползване, това е важна тема, която е интересно да се разгледа от гледна точка на разширяването на градовете. Това влиза в размисъла, който тече в рамките на процеса. Накратко за бъдещето по програмата за градовете – всички институции, всички партньори в партньорствата, Комитета на регионите, Европейския парламент, ще трябва да помислят дали процеса работи на практика, дали постига целите си, дали трябва да продължи, дали да продължи в вида, в който е в момента, или пък да бъде подсилен, променен по някакъв начин за да се разрасне или да бъде по-дългосрочен. По темите имаме 12 теми на масата в момента, но това в никакъв случай не е изчерпателен списък. Има много други важни теми, важни за градската среда, като културата и не само, има други, но капацитета е ограничен. Заедно с всички партньори ще трябва да помислим по тези въпроси. Държавите членки, институциите, градовете, областите. Ще трябва това да се реши в някакъв момент. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дискусиите по темата от първия панел и давам думата на господин Катанел да продължи с вторият. Нямаме време за почивка за кафе, за съжаление, така че трябва да продължим веднага. Тук вече става дума за координаторите на четиримата, четирите партньорства от Братислава, те да ни обяснят е, как се справят с е, темите по-добри знания, по-добро решение. Започваме с е, господин Бремсис защита на околната среда и е, раз, регионално развитие. Благодаря. Партньорството за работни места и умения се ръководи от Латвия, е, Нидерландия и Министерството на регионалното развитие на Румъния. Много балансирано е, е териториалното ни покритие. И запад, изток, север, юг на Европа. Всички са представени. Румъния, Гърция, Италия, градските власти на градовете, които споменаха и Гент, Мисхолц, Порто Торино и Майнхайм. За да обладиниме нашите ресурси, се съсредоточихме върху 6 основни теми, 6 основни предизвикателства, по които работим. Първото е, е научно-изследователска дейност, е, за да има повече е, работни места, трябва да има и повече производителност е, в предприятията. Тук търсиме как малките и средни предприятия си сътрудничат с институции за научно-развойна дейност, какви иновации идват от тях и с какъв успех се прилагат. Втората тема е къде да се разполага бизнеса. Времето е пари, когато става дума за разработване на нови е, продукти, които искат и много инвестиции. Е много важно да може бързо да и е, се осъществява и възвръщаемостта на тези инвестиции. Това е свързвано и с това къде се разполага бизнеса, в каква част на града, какви са инфраструктурите, възможностите за комуникации и така нататък. Следващите две теми са публични услуги и е, ефективно местно управление. Примерно разрешителните за строеж и всички други разрешителни, примерно за извършване на економическа дейност или бизнес. Особено за малки и средни предприятия е изключително важно административното бреме да е сведено до минимум за да не се губи време в търсене на обществени услуги. Това се означава и ефективно местно управление. Следващите теми са свързани с образованието и уменията. Ако не се оглежда как се променя економическия модел, обаче няма, има смисъл и от съответни реформи в образованието – Следва да се отчитат новите регионални форми на економическо развитие, примерно кръговата економика и е, когато се отчитат тези е, променени модели, е, вече нуждата от нови умения поражда необходимостта да се работи с силите на труда. Е, занимаваме се също и с въпроса за намиране на финансиране и законодателството. Търсиме къде има проблеми. Е, целта е също да се обменят знанията, за да се пригаждат вече съществуващи модели към конкретната ситуация – по отношение на по-доброто законодателство, да, имаме примени, е, примери за регулация. Там се работи още по тези примери. Е, често е, се споменава и за областите, които са по-уязвими, по-неразвити, за необходимостта от инвестиции там. Това е и проблем за гражданската администрация, защото когато има проект за облагородяване на квартал, да речеме, веднага цената се качва на значи частните потребители, спекулират. После, по отношение на иновациите, малки или току-що създадени е, предприятия имат малък е, капитал, затова има нужда и от е, центрове за подпомагане. И когато вече компаниите използват подобна подкрепа, могат да търсят е, и подкрепа от другаде, т.е. трябва да се намери начин да няма е, така, бариери пред възможността да се търси финансиране, след като се, се възползвали предприятията от първоначалната помощ. И още един пример за бизнеса и къде се разполага той – Работим по очертаването на функционални зони с градските власти. А също се търси и сътрудничество между отделните зони. Чисто практически погледнато, има и съществена разпокъсаност на практика за това, е, трябва да се търси начин да се осигурява интегрирана подкрепа, което е изключително сложно за изготвящите проекти, например. Така че този проблем трябва да се дискутира и да се търсят по-хармонизирани решения и по-интегрирани подходи. Какво сме направили до тук? До ние сме създадени от края на миналата година, така че не е минало много време. Много динамично обаче се е, развиваме. Е, направихме вече среща на тримата координатори. През февруари изготвихме документ за ориентация през март като възприехме някои от темите за водещи и направихме разпределение на темите между партньорите, така че те да се занимават с това, което имат възможност да отделят най-много ресурси. Следващата ни среща е през април. Изготвихме въпросник за новите инициативи, как те се изпълняват на място. И също сложихме малко повече акцент, примерно върху държавната помощ, как се използва тя на място, как се прилага на градско ниво. Следващият ни месец е следващата ни среща между координаторите. До края на тази година ще е, продължим и с анализатор с анализа. Ще има среща и на подгрупите. Е, всяка една е, се оглавява от е, всеки от тримата координатори. Надяваме се в началото на следващата година да имаме вече изготвен проекто план за действие и да започнем консултации по него, за да го приемем максимално бързо. Благодаря за вниманието. Това беше много накратко какво, работата по нашата тема работни места и умения. Благодаря, благодаря, че си спазихте и времето. Сега давам думата на господин Хакон Янтофт по темата кръгова економика. Uh, me and the partnership to this uh, uh, joint meeting, and especially thank you since. Благодаря. Благодаря ви за възможността да участвам в днешното ви съвместно заседание. По въпроса за програмата за градовете и кръговата економика. Тук става дума за един прекрасен пример за обвързване на две области на политика на европейско равнище, на обвързване между европейското ниво и местното ниво. Говорим за мерки на ниво Европейски съюз и на ниво държави членки, както и за вписването на отделните градове в този процес и обогатяването му от тяхна страна. В партньорството участват градове от Литва, Холандия, Португалия, Италия и Норвегия, участва и регионът Фландрия, участват също така Финландия, Словения, Гърция. Ползваме се и с подкрепата на комисията, което е много важно за нашата работа. Подкрепят ни и други заинтересовани страни в Европа. Участващите в това партньорство имат много голям опит – както практически, така и експертен, което ще се отрази според нас добре на работата ни. На първи етап от партньорството разработихме критерии. Критерии за подбор между огромния брой потенциални възможни действия. Много е важно, според мен, за всички партньорства да се фокусират върху потребностите на градовете. Комисията и държавите членки са формулирали немалко различни потребности, но мисля, че в партньорствата по програмата за градовете трябва да се фокусираме върху нуждите на градовете. В областта на кръговата економика има какво още да се направи. Трябва да се запитаме, възможно ли е на практика да извършим предложените действия? Разполагаме ли в рамките на партньорството с необходимия за това експертен опит? И имат ли някаква стойност нашите предложения? Тоест, няма ли вероятност някой друг по друго партньорство да се справи по-добре от нас по същата цел? Това са основните принципи на нашите критерии – целта на разработването на тези критерии е да установим къде липсва капацитет и къде можем да предприемем действия. Винаги, когато се предлага някакво действие, се връщаме към тези критерии, за да му направим оценка. Кръговата економика е нова възможност за организиране на работата в градовете, в промишлеността, в бизнеса, както и за гражданите. Сформирали сме четири различни екипа, които работят по четири теми. Едната тема се отнася до кръговото потребление. Тя е пряко свързана с гражданите. Как могат градовете да дадат възможност на гражданите да потребяват по-устойчиво? Втората тема се отнася до градските ресурси. В градовете има много ресурси, които според нас не се управляват по възможно най-ефективния начин. Към, отпадъци, към ресурсите в градовете спадат и отпадъците, но кръговата економика се свежда не само до третирането на отпадъци. Затова сме и формулирали темата като ресурси. Третата тема се отнася до въпроса за това как бизнесът може да започне да работи за установяването на кръгов модел. Последната тема е управлението. Кръговата економика при всички положения е област, която трябва да бъде включена на всички нива на управление. Европейски съюз, държави членки и градове. Опитваме се да установим къде липсва капацитет на ниво управление на различните нива, както и да излезем с препоръки за по-добро управление. Какъв е опитът ни до момента в рамките на партньорството? Вече са проведени три срещи. Много активно участват всички партньори. Дискусиите бяха ползотворни. партньорите проявяват воля да изиграят водеща роля по различните теми, да се включат в общите дискусии. По-лесно е да се установи къде липсва капацитет на ниво знание, отколкото на ниво финансиране или регулиране. На ниво градове сме свикнали да работим с политики, с рамки, които ни се задават от други. Не сме свикнали да предлагаме ние промени или да внасяме промени в рамката, с която работим. Затова за всички партньори е трудно да установят къде липсва капацитет и да предложат промени в рамката за регулирането и финансирането. Партньорите разполагат с необходимия експертен опит. Освен това, започваме да разширяваме партньорствата, така че да включат и други заинтересовани страни, които също да ни дадат обратна връзка и да ни представят своята гледна точка. Бяхме помолени да поставим по-силен акцент върху знанието, Общо за всички партньорства е констатацията, че все още има голяма потребност от обмен на най-добри практики. Има много инструменти на ниво Европейски съюз и на ниво държави членки за обмен на опит и най-добри практики. Но продължава да има огромна потребност градовете да се учат един от друг и да прилагат най-добри практики. Управлението е знание. Ако искате да постигнете някаква промяна, то унези, които вземат решенията, трябва да разполагат с необходимите знания. Става дума за вземащите решения на всички нива, включително и за политиците. Вашето знание, знанието ви на политици е от основно значение за постигането на промени в политиката в областта на кръговата економика. Все още се нуждаем и от допълнителна информация, за да можем да убедим всички заинтересовани страни, че кръговата економика е пътят напред. Необходими са ни повече данни за екологичните ползи от нея и за въздействието и върху економиката. Освен това, ще трябва да поставим акцента върху градската перспектива. Партньорите ни от комисията и от държавите членки са свикнали да задават рамката, да определят отправните точки за дискусиите. Свикнали са да определят потребностите си, да им дават израз. Ние в градовете сме малко по-скромни в това отношение, по-здържани сме, нямаме толкова голяма увереност в себе си, когато формулираме потребностите си. Освен това, ние не присъстваме на европейската сцена така, както присъствате вие. Това бе всичко за партньорствата по кръговата економика. Благодаря. Благодаря ви. Господин Янтофт, сега давам думата на госпожа Регина Хартик от град Карлсруе. Тя ще говори за градската мобилност. Благодаря много. Уважаеми председатели, госпожо Михайлова и господин Катанео, благодаря за поканата да дойда тук и да представя на вас и на вашите колеги развитието и статукването за партньорството за градска мобилност. Казвам се Реджина Хартик и работя в град Карзуе в Германия. Работя в, по, въпросите, по международните въпроси и заедно с отдела по градоустройство и колегите от Чешкото Министерство на регионалното развитие сме координатори на партньорството за градска мобилност. Ще представя накратко контекста за нашето партньорство и целите ни. Както знаете, има редица предизвикателства пред градската мобилност. И начина по който градовете е, се справят с тези предизвикателства ще се отрази до голяма степен на бъдещето на транспортните системи. Предизвикателствата са свързани с е, засилването на урбанизацията, все по-голямото търсене на индивидуална мобилност, натовареност на движението в много големи градове. Предизвикателствата са свързани с измененията на климата, искането за по-добро качество на въздуха в градовете. Поставя се и въпроса за развитието на, на интелигентни транспортни системи, електронна мобилност и автоматизирано шофиране. Наред с това се налага потребността от цифровизация и иновативни решения за местна мобилност, ориентирана към услугата. Така че се увеличават очакванията от мобилността в градовете и същевременно тези очаквания и мобилността стават все по-комплексни. Каква е основната цел на нашето партньорство? Тя е да реагира на търсенето и на потребностите, като установи устойчив устойчива, ефикасна и безопасна мобилност в градовете и градските райони, по-добри услуги за гражданите и създаване на нови възможности на базата на иновативни решения и нови технологиите технологии. Както виждате, областта е много голяма и темите са многообразни, както и при другите партньорства. Затова Предизвикателството през първите пет месеца от нашето партньорство беше да стесним тематиката и е, да поставим фокус, който да отговори на експертните познания на участниците в партньорството. Да може да се съсредоточим върху лесно управляеми, реалистични и приложими действия, които да са и е, очевидни за гражданите. Преди да премина към тематичния фокус и приоритетите ни, ще ви представя накратко партньорите ни. Виждате ги на слайда, макар че не се чете лесно. Имаме 2, 23 партньори, 8 града и 2 региона пет национални е, е, субекта, е, три генерални дирекции от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, две европейски организации Шапка, това са Eurocities и Съвета за европейски общини и, регион, и региони, и три участници Полис, URTP и Европейската федерация за колоездачите също участват. Както виждате, има много познания в нашето партньорство и е, е, има различни мнения сред партньорите ни относно програми за мобилност и е, подход за е, развитие. В е, нашия партньор от Португалия, Тараш Ведреш, има 79 000 партньори Друг партньор е град Малмио и е, региона около него, където броя на жителите са 1 милион. Така че виждате, профила за мобилност е съвсем различен. Партньорите ни се различават и по отношение на професионален профил и експертни познания. Имаме градо... архитекти, специалисти по градоустройство, инженери, економ... економисти, експерти по автоматизирани автомобили и други. Така че имаме експертни познания, но те са много фрагментирани, което затруднява работата. Освен това, им партньорите ни имат различни интереси, очаквания от резулта... като резултати от партньорството. Някои от тях участват активно, Заделили са много човешки ресурс за работа по партньорството, много ангажирани са, поемат отговорност в работните групи, а други партньори са по-колебливи или срамежливи. И нашата роля като координатори е да ги мотивираме, за да участват активно. Основното предизвикателство през първия месец беше да се съберат всички и да стигнем до една обща нагласа да се съгласим по общите ни предизвикателства и след това действия. Този процес беше и още е доста труден, особено предвид времевите ограничения. До тук сме се срещали три пъти. Последната среща беше преди две седмици в Хамбург и сме сформирали четири работни групи. Първа активни начини на транспорт и използване на общественото пространство. Това е, е тематиката, която е от най-голям интерес за партньорите ни. Ще се подобрява публичното пространство за активна мобилност, т.е. и колоездачи, и също така насърчаване на промени в поведението. Работна група 2 иновативни решения и интелигентна мобилност също доста широка тема. Говорим за а, услуги с данни, отворени данни, мобилност като услуга. Това е едно ново понятие. Иновативна, ясна и споделена мобилност. Трета е, група обществен транспорт за града и региона, както и мултимодален транспорт. Партньорите ни ще развиват действия за разгръщане на мултимодалните транспортни системи и как да се интегрират те в местните системи. Освен това, ни казаха, че искат да се съсредоточат и върху безопасността по пътищата в градовете и а, работна група за управление и планиране. Тя работи по-скоро хоризонтално и идеята е да се подобри управлението на много нива, не само на местно, регионално, национално и европейско ниво, но и наистина на международно ниво, да се взаимства международното измерение – тук мислим за новата програма за градовете и целите за устойчиво развитие. На последната среща в Хамбург се реши, че тази работна група ще работи в насърчаването и адаптирането на понятието за планове за устойчива градска мобилност. Тук виждате нашето партньорство за градска мобилност в а, контекста на останалите партньорства. Има при покриване с работата за качеството на въздуха, економиката в кръг, работни места и заетост, а, устойчиво земеползване и решения основани на природата. Благодаря за срещата координиращата среща между партньорствата миналата седмица. Важно е възможно най-рано да започнем да се съгласуваме, въпреки че още нямаме действия, но колкото по-бързо започнем, толкова по-добре. И това е идеята на плановете за действия да са една цялост. В дясно на диаграмата виждате, че работим с а, а, е, група от експерти от държавите членки за градска мобилност, сформирана от, от Европейската комисия през 2014 година където се обсъждат предизвикателства и решения за градска мобилност. Пет а, е, държави участват в партньорството, затова е важно да достигнем до по-голям брой държави и именно чрез тази група ще стане това. Очаква, участваме в срещите на групата експерти редовно и на есен ще са готови първите действия, които ще се обсъдят. След това ще се свържем с представители на бизнеса, ще използваме различните, ще работим с всичките платформи и групи за мобилност, като например Civitas, 2020 година, но има страшно много, не е възможно да се свържем с абсолютно всички. В ляво на графиката искаме да поддържаме близка връзка с Европейския парламент и неговите членове, работещи по, в Комисията по регионално развитие, Комисията по транспорт и разбира се с членовете на Комитета на регионите. Това е графика. Виждате датите на срещите до тук, какво се прави до тук. Започнахме с а, един онлайн въпросник през януари и февруари. След това партньорите ни работят по конкретни теми, които да са фокус. И е, в един момент координаторите решиха да спрат дискусиите по фокусни теми, защото те, те могат да продължат вечно. Та, в, на срещата в Хамбург казахме, стига толкова с дискусията, трябва да се работи по действията. И до началото на септември месец партньорите имат време да развият действията. Надяваме се тогава да имаме списък с различни и да използваме е, експертите, за да ги оценим класираме и да започнем да работим по тях. Защото това трябва да стане. Получих партньор от един от партньорите ни с предложение за 33 действия за активни начини за мобилност. Надявам се, че в крайна сметка ще имаме 6, не 30 и няколко. Искаме да стигнем до повече градове чрез форма за мобилност на Eurocities и участваме в годишната конференция на Полис и ще има ателие е, през, в Роттердам през ноември 2017 година. Ето така стоят нещата с градската мобилност. Благодаря ви. Благодаря. И последния участник в панела, господин Мика Рантококо от град Улу, относно прехода към цифрова среда. Дами и господа, уважаеми колеги от Европа, за мен е удоволствие да съм тук заедно с моите двама колеги, Кадър Юшкин от Естонството от Министерство на финансово и Вероника Манова от е, София. Ние координираме нашето партньорство за дигитален или цифров е, преход – и е, сме част от семейството, работещо по програмата за градовете. Партньорството ни се състои от е, градове, страни членки и заинтересовани партньори, общо 21 партньора. От е, по-големи и по-малки е, градове и съответно институции и партньори от заинтересовани страни. Работиме с генерални дирекции от комисията, които работят по градски теми. Нашата основна цел е, да кажем така, да предоставяме по-добри публични услуги на гражданите да работим за нови иновации и да се създават възможности, бизнес възможности за осигуряване на висок растеж в европейските градове. Проведохме няколко дискусии, от които извадихме съответните заключения, формулирахме конкретни области за действие здравеопазване, социални грижи и бъдещето им, също обучение и умения, е, управление, градско планиране, ключови е, технологии и за осъществяване на намеренията и също как да се използват цифровите услуги. Данни с отворен сорс, стандартизация и взаимна съвместимост. Работиме по бъдеще на здравеопазването, градско планиране, електронно управление, бъдещо обучение и ключови технологии, осъществяващи възможности за развитие. Обсъдихме какви дейности да предложим и ще ви представя първите ни идеи за това какво ще бъде предложено от нашето партньорство. За електронно правителство има няколко конкретни дейности индекс, цифров индекс за економиката и обществото. Предлагаме този индекс да бъде не само на национално, но и на местно и регионално ниво. Също потенциално считаме, че е необходимо да има общи платформи, които да се използват от местните власти за разработване на електронни услуги да се разширят стандартите за събиране на данни от публичната администрация, а също и да се е, дадат данни за осигуряване на европейско е, финансиране в подкрепа на, правител, на дейността за електронно управление. Все още има градове, които предоставят само традиционни услуги, за това е, про... говориме и за разработване на стратегии за преминаване от традиционни публични услуги към цифрови такива. В, в, за бъдещето на здравеопазването и социалните услуги а, е, разработваме стратегия за, за а, е, законодателство, свързано с данните, за сигурността на личните данни, свързано с а, а, услуги обърнати към хората, също за а, предоставяне на бизнес среда в областта на здравеопазване за хората, за разработване на бизнес и услуги на базата на електронни данни. Също разсъждаваме за изграждане на лаборатории за създаване на иновации посредством публично-частни партньорства, т.е. гражданско общество, индустрия и е, доставчици на публични услуги. В градското планиране също има много възможности за използване на цифровизация. Един е, такъв момент е как да има правно признаване на цифровете е, планове за териториално устройство. В момента това не се случва. После е, рамките за анализиране на градски данни, как да се събират тези данни, как да се организират и анализират в подкрепа на градско планиране. Разбира се, съществува и е, предизвикателството да се намират иновативни финансови модели за събиране на данни и е, финансиране на платформи за градско планиране. Future learning and skills development. There was a uh, lot of discussion about за обучение и разработване на умения, запитахме се как можем да предоставим на нашите граждани всички ползи от цифровизацията. За тази цел е необходимо да има стратегическо планиране в подкрепа на обучението през целия живот е, за осъществяване на възможности посредством цифрови цифрово обучение, а и е, необходимостта отчитаме тук за това да се преодолее е, пропаста в цифровите умения на поколенията. Що се отнася до бъдещите, до бъдещите умения, е, за подкрепата за бизнеса и градовете, се търси открит интерфейс за всички е, платформи с обучителни материали. Друга тема ще е, е финансиране на инфраструктура за цифрово обучение. Definitely need to develop the technologies, but the point here related to the digitalization. така наречените ключови базови технологии, там сме формулирали необходимостта да се разработват тези технологии, но ние трябва да установим и къде те могат да се прилагат. Да има така възможности, центрове на местно ниво, наричаме ги живи лаборатории, където да се е, проверяват тези технологии, доколко те имат отношение към е, развитието на нови бизнес технологии, а е също и трябва да се търси финансиране за установяване на такива технологии. Е, цифрови данни, стандартизация и оперативна съвместимост. Всичко свързано с дигитализацията, свързано с данни, естествено разглеждаме какво ще е законодателството, също и е, възможността максимално ефективно да се използват тези данни, да има някакви минимални изисквания за данните за публичните власти, да има и някакъв набор от е, данни, които да са налични за всички власти, които имат нужда да ги използват. Също е, размишляваме по въпроса за е, предоставяне на данните в оперативно съвместими платформи, които да могат да се използват от всички заинтересовани страни. И когато говорим за нови възможности за бизнеса, естествено това означава и да преосмислим бизнес моделите – в този случай означава и да се върви в посока дерегулация, за да могат гражданите да бъдат активни участници в економиката на споделяне, да се създават и партньорства, частни и публично-частни и смесени такива за да се даде възможност на тези партньорства да осигуряват съответните услуги т.е. търсиме много сътрудничество в, е, помежду партньорствата също, е, свързано и с е, иновативни модели за публични поръчки, обществени поръчки, а също и за това как могат да се възползват бизнеса в Европа от тези възможности. Ние се надяваме, че ще можем да допринесем за е, настъпващата промяна. Всички използваме сега е, цифрови платформи, които не са разработени в Европа. Въпросът е как можем да създадем един цифров пазар и бизнес възможности в Европа, така че европейците да се възползват от максимално от възможностите на цифровизацията. В каква фаза се намираме? Започнахме в началото на, тази година. Първото ни заседание беше в Оло, Финландия. После е, подадохме документа за ориентация. Той бе прият. Първото ни е, среща на партньорството се проведе в София. Там започнахме конкретна работа. И е, в момента вече събираме данни и изготвяме първата версия на а, плана за действие. Той ще бъде обсъден през есента. Това е, е картината на нашето партньорство в действие в София. Ако имате е, желание да получите повече информация, е, в Футуриум има такава, виждате линка а също можете да се обърнете към всеки от нашите координатори за допълнителна информация. Различ... Нови знания, различни решения, това е част от нашите решения. Не става дума само за най-добри практики, но също да търсиме възможността за споделяне на най-лоши практики и примери в такъв смисъл, защото това също може да се окаже в подкрепа на ефективно използване на ресурсите и идеите, защото можем да се получим от грешките, за да ги избегнем в бъдеще. Отново благодаря. Благодаря. Сега давам думата на а, нашите а, е, депутати. Заповядайте, господин Олбрих. Благодаря. Извинявам се, че влизам и излизам постоянно, но преди малко бях на заседание на Комисията по бюджети, на която гласувахме по текст изготвен, по който излезе със становище и Комитетът на регионите. Освен това, трябва да сме наясно, че Програмата за градовете и партньорствата по нея не се свеждат само до кохезионната политика. Програмата е изцяло с хоризонтален характер, т.е. отнася се до различни области на действие, различни области на политика на ниво Европейски съюз, на национално и регионално равнище. Не всички те са пряко свързани с кохезионната политика но на Генерална дирекция регионално развитие в комисията се пада задачата да координира всички тези действия. На комисията по регионално развитие на Европейския парламент пък се пада задачата да установи връзки с други ресорни комисии, защото извлечените от партньорствата опит и познания трябва да бъдат разпространени и сред други парламентарни комисии тук. Освен това, ако този метод сработи, в бъдеще трябва да помислим за това как да го приложим към кохезионната политика в по-широк контекст. Ако инструментът се окаже ефикасен, може да обмислим използването му дори в по-широк мащаб. Става дума за нов инструмент със сравнително експериментален характер. Добре ще е да го използваме в бъдеще. Инструментът има и пряка връзка с кохезионната политика. Две бележки по този въпрос. Партньорствата работят добре. Едновременно с това парламентът, комисията и съветът работят по новите регламенти. Затова сега е моментът комисията по регионално развитие да установи пряка връзка с партньорствата чрез секретарията на комисията и да използва информация от тях в работата по новите регламенти. Ако чакаме до края на партньорствата, ще бъде прекалено късно. Тогава регламентите ще бъдат вече почти готови. В тези области, където има пряка връзка с кохезионната политика, именно по-добро регулиране и по-добро изпълнение, трябва колкото се може по-скоро да получим информация на ниво комисия, съвет и парламент, за да можем да я използваме в работата по регламента. И още нещо, което може би не е пряко свързано с програмата за градовете. Нека ви припомня, и това е важно за колегите ни от комисията Котер, живеем в по-различна реалност. Вчера бе публикуван документът за размисъл. В документа за размисъл са изложени пет сценария във връзка с отражението в бюджета. По четвъртия сценарий се предвижда намал... в четири сценария се предвижда намаляване на средствата за кохезионната политика. Има и още един сценарий, в който се отчитат само страните, към които се прилага кохезионната политика. Това е важно за партньорствата. Има и още един сценарий, който се отнася само до най-бедните. В петия сценарий, който е пряко свързан с днешните разисквания, се предвиждат повече средства. Единствено и само в този сценарий се упоменава градското измерение градското измерение, т.е. се вписва в рамките на един модел, по който има нужда от повече финансиране от държавите членки. Може да се реализира градското измерение, ако, градските, ако държавите членки внасят повече. По всички останали сценари градското измерение изобщо не се упоменава. Ако партньорствата работят добре, то ние ще трябва категорично да се обявим за подсилване на градското измерение. Не може да се отчита то само в най-бедните страни или само в страните, където се прилага кохезионната политика. Какво да кажем за по-богатите страни, че там няма градско измерение ли? Мисля, че от вчера насам живеем в съвсем нова реалност. Затова по партньорствата трябва да се работи не само от техническа, но и от политическа гледна точка. На политическо ниво трябва да наблегнем на значимостта на градското измерение и този наш ангажимент трябва да прерасне в конкретни действия. Трябва да обясним на съвета, че тези сценари, по повечето от които се предвижда съкръщаване на финансирането на кохезионната политика, не са приемливи. Благодаря господин Олбрихт, господин Алберт Бовър. Um, my... Благодаря, господин председател. В изказването си ще взема отношение най-вече показаното току-що от Яна Олбрихта. Член съм на Комитета на регионите вече от много години, през които съм работил в областта на градската политика. Имам и практически опит на местно и градско равнище. Имам опит с редица действия и мерки по програмата за градовете, които бяха упоменати днес сутринта. В Комитета на регионите обичаме да говорим за многостепенното управление. Но онова, за което всъщност говорихме днес, е вълнуващата страна на многостепенното управление, а именно практическото му измерение. На практическо ниво успяхме да гарантираме участието на Европейската комисия, на общините на местно равнище и на заинтересованите страни. На ниво проекти пък в моя град, проекти за борба срещу бедността в градовете, се включват и самите граждани. Това, според мен, е един добър пример за това как би трябвало да функционира многостепенното управление на практика. Поставихме началото на процеса с пакта от Амстердам. Тече процес на размисъл и на най-високо политическо ниво. Онова, на което сме свидетели от Амстердам насам, е работа на практическо ниво от тази работа ще проистекат плановете за действие. Какво трябва да проистече от това? Нещо, за което говориха немалко малко от преждеговорившите. Трябва да проистече разпространение на всички идеи, които се разработват в рамките на партньорството. Разпространение на тези идеи в цяла Европа, във всички общини, както в градовете, така и в селските райони. Но от всичко това трябва да последва нещо. Трябва да се разработи нов модел за програмите на ниво Европейски съюз, на национално и на местно равнище. От плановете за действие трябва да проистече нещо. Трябва да се предоставят ресурси за цялото продължение на плановете за действие. Ако от плановете за действие проистече нещо, то ще покажем, че работата ни носи конкретни ползи за европейските граждани. Ще цитирам една от темите в рамките на партньорствата. Цифровата економика, в буквален превод кръговата економика. Става дума в случая точно за кръгов процес. Тоест, сега трябва отново да помислим за това как резултатите от партньорствата могат да бъдат отразени в кохезионната политика в бъдеще, как могат да бъдат отразени в инструментите за финансиране и как могат да бъдат отразени в регламентите. За това комисията Котер в Комитета на регионите и Комисията по регионално развитие на Европейския парламент трябва да помислят за това как при разискванията на високо равнище да направим така, че полуките от настоящия процес да ни бъдат от полза по време на следващия програмен период. Те трябва да бъдат отразени в следващия програмен период на ниво политика, на ниво регламенти и на ниво финансови инструменти. Господин Ван Нистелрай. Thank you very much. I had my, my assistants here this morning. Благодаря. Моите асистенти бяха тук днес сутринта и ме информираха за хода на разискванията. По казаното от Ян, напълно съгласен съм с него, че живеем вече в съвсем различна реалност. Всеки ден настъпват някакви промени. Мисля, че пете сценария, за които говори Ян, са до някъде изкуствени не бива да губим прекалено много време, обсъждайки различни хипотетични идеи. Така губим възможността да се възползваме от реални възможности, от които проистичат реални ползи. Ян води преговорите за Европейския фонд за регионално развитие и тогава обсъдихме възможността за партньорствата, за пакта от Амстердам, за новаторски действия. Искахме да има отваряне, отваряне за градовете. Искахме те да имат възможност пряко да се възползват от допълнителните ползи на сътрудничеството, без преди това да се минава през всички други нива. Това е една полезна идея, която ще продължим да използваме. Колегите изказали се до тук, казаха, че градското измерение трябва да е в основата на сътрудничеството в бъдеще. Няма никакво съмнение в това от политическа гледна точка. Сега няколко думи за регламент. Да, имаме възможност да променим сега регламента по Омнибус. Огромна възможност, огромен шанс имаме. В момента се водят тристранните разговори бе сключен и пактът от Амстердам. Става дума за съглашение, за споразумение, за така нареченото меко право. Но въпросът не е само да се установят партньорства. Въпросът е да достигнем до граждани. Обръщам се към Алберт, който също има много голям опит като мен – в Обединеното кралство бяха предприяти особено мащабни мерки за модернизиране, за реконструиране на градовете, мерки насочени към повече ангажираност. И след това дойде Брексит. През изминалите 20 години бяха постигнати чудесни резултати, но като че ли не достигаме до гражданите. Бездействаме и се оплакваме от надигането на популизма, но всъщност не правим нищо, за да му се противопоставим. Според мен партньорствата се свеждат основно до гражданите. Ако не успеем да приобщим гражданите, ако не успеем да комуникираме с тях, ако направим това, което направихме с кохезионната политика в миналото, именно оставим само на държавата да играе водеща роля, надявайки се, че гражданите след това ще се приобщят, то ще сгрешим. Не, гражданите няма да се приобщят. Нека гражданите да постигнат блестящи резултати по проектите, като например проекта в Ливърпул. Ние имаме примери за реконструиране, за модернизиране на градовете, които са водещи в световен мащаб, но гражданите не знаят за тях. Парламентът гласува по няколко предложения, по които предвиждаме следното. Ако има нужда от европейско финансиране по някакъв проект – то тогава 5 години след приключването на програмата може да се докладва за резултатите. Много хора в Обединеното кралство казват, че Европа е прекалено скъпа и че Европа се ограничава само с звездите на флага си, че не постига реални резултати, но можем да покажем по партньорствата, че постигаме реални резултати. Много се радвам, че бе сключен пакта от Амстердам по време на холандското председателство и той трябва да доведе до приобщаването на гражданите. Надявам се, че чухте това. Thank you, Mr. Благодаря, господин Ван Нистерой. Провокативен, както винаги бяхте. Питер Озвалд има думата. So you mentioned it. It's very difficult to speak after uh, Много е трудно да се изкаже човек след Олбрихт, Бори и Ван Нистерой, но все пак ще добавя няколко коментара. Благодаря на Ян Олбрехт. Прав сте за това, което казахте за бюджета на Комитета на регионите. Това са неща, които да залегнат в документа. Защо имаме тези пет е, сценария? Попитах, поискахме проучване от господин Михалес. Може да се представят и други сценарии, например Европа на гражданите и регионите. Това беше лозунг на всич... за всичко по едно време Европа на регионите. Така че, Съставят се пет сценария и всичко от там нататък върви съгласно тези пет сценария. Това стеснява възможностите ни за бъдеще. И смятам, че трябва да имаме отворен дебат, ако искаме Европа за регионите или нещо друго. Но, конкретно по партньорството, може би съм пропуснал нещо отказаното за градския транспорт, но мисля, че тук нещо много важно издаването на билети и предоставянето на информация при мултимодалния транспорт. Аз бях докладчик по темата. Ако имате автобуси, които функционират прекрасно, но никъде не се дава информация за това, няма смисъл. Така че тук може да се направи връзка между партньорството за цифровизацията. Има много свързаност между двете защото разполагаме с много статични данни за транспорта, но са ни необходими и динамични данни, където се намесва темата за цифровизацията. Много е страшно, ако някой си мисли, че това не е наша работа, тя трябва да се свърши в друга платформа, тогава нищо няма да се реши. Така че, защото има много пресечени точки между партньорствата. Показаното от господин Оприхт относно политиката за сближаване – Е, нашето бюро а, наскоро одобри това да съставя доклад по а, информационните технологии в транспорта. И тук можем да а, поставим ни глобални основи в сферата. Важно е да зададем някои ясни европейски теми, като вся, всеки регион да ги изпълнява както може. Защото всеки иска да се разпределят с парични средства, но никой не иска да поема отговорност. Трябва да се знае кой ще е управляващия орган, който ще поема отговорност. Защото в противен случай нищо няма да успее. Във връзка с това можем да бъдем много по-гъвкави и това ще промени ситуацията. И тези информационни технологии а, ще променят цялостната система, не само за транспорт, но и за градовете. Ще бъдем по-функционални, по-гъвкави и хората ще участват по-активно. Uh, we have uh, two more questions. Още двама желаящи от Комитета на регионите ще се изкажат. Госпожа Седрева. Ползвам от това, че е, мога да говоря на моя роден език и преди всичко, госпожо Михайлова, господин Катанело, е, искам да ви благодаря за тази възможност е, днес да бъдем заедно различните тематични групи и да можем да видим картината и в цялост, защото някакси градовете е, и работата в е, съответните теми ние си знаем, ние следим напредък, е, даваме си обратна връзка, но това да имаме тази възможност регулярно, надявам се, да, да виждаме тази картина в цялост, ни дава нова информация и разбира се, нови възможности. А, специално искам да, а, да взема повод от а, изказването на господин Недро и да кажа, че в работата по, градския, по, по програмата на градовете за Европейския съюз има една много съществена принадена стойност. И това е захранването на диалога вътре в градовете, захранването на възможността а, за участие, включване и активно участие на гражданите. Това е много, много голям резултат и много голяма стойност за отношенията в градовете а, възможността да се изграждат екосистемите, свързването, укрепването на връзките между различните структури, бизнеса, университетските общности, неправителствения сектор, институциите и от тук институциите както на локално, национално и европейско ниво е невероятна възможност, която не само а, трябва да следим резултатите и да си даваме сметка за това, че сме отговорни пред това да има резултати, но това дава и много вдъхновение. А, искам да, да благодаря и да кажа, че а, София и, ще участва и, и, за напред много активно и а, искам да, да заявя, че като представител в Комитета на регионите също така ще допринасяме за възможността да случим резултатите, които нашите граждани очакват от нас. Thank you. Now, Mr. Юро Хомезаген. Господин Юро е, Хомезаген, заповядайте. Thank you. I mean, I was the, the rapporteur for the... Благодаря. Е, бях докладчик по е, становището за специализацията в Комитета на регионите и една от думите, която се повтаряше най-често в това становище беше синергиите. И това е нещо, върху което всички можем да се съгласим. Аз съм член на Комитета на регионите, но съм и делегат на моя регион тук в Брюксел, така че аз съм базиран в Брюксел. Ежедневно посещавам различни срещи и изпращам доклади у дома. Ние участваме в два проекта. Единия се нарича Screen за, до 2020 година за развитие на стратегии за кръговата економика за регионите. Това е нещо, по което работим с 10 региона. Друг е, проект е, се нарича е, Респира, който цели подобряване на качеството на въздуха в градовете и по този проект се работи от миналата година насам. Във връзка с това участваме в редица европейски партньорства за иновации. Работим в рамките на различни мрежи, по различни инициативи на комисията. Но притеснението ми тук е, че ние говорим да се доближим до гражданите, но аз съм тук в Брюксел като представител на един малък регион и много че често е трудно да се проследяват различните инициативи, да се създават синергии. Кой ще ги подкрепя тези синергии? защото а, ние е, наскоро бяхме определени за партньор по партньорството за енергийна ефективност. Стараем се да участваме във възможно най-много партньорства, но въпросът ми е как можем да създадем синергии и това се връзва и с предходния въпрос за възможното координиране, защото говорим за финансиране, но имаме ли координация с приоритетите ни за 2020 година? Да, предвид срещата през септември-октомври месец, се притеснявам от следното – за мен ще е много лесно да се върна у дома и за една минута да кажа, трябва да участваме в това, това и това, защото това ще ни даде еди какви си възможности и тогава всички ще ме последват, последват, включително и гражданите. Но това е и съвсем конкретен въпрос. Thank you requests, so... Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата. За това ще дам думата на участниците в панела. Заповядайте. Благодаря по кръговата економика. Имам два коментара. Първо, едното за координацията между различните партньорства. Мога да ви дам пример. В кръговата економика идентифицирахме кръговото, кръговите обществени поръчки като важен елемент. Така че изхождаме от партньорството за кръгова економика и е, начина по който се предоставят обществени поръчки ще се е, възприеме и от другите партньорство, защото е важно да се фокусираме и да изходим от едно партньорство. Така започваме с една е, широка картина и се опитваме помежду си да координираме в хода на работата. Втория коментар – Знаем, че много се прави на различни нива за кръговата економика и във връзка с това, как няма да се дублира работата? Честно казано, почти невъзможно е да се познават всички инициативи, които съществуват в момента. Затова е важен фокус и с помощта на комисията, с помощта на различните партньори могат да се проследяват нещата. И да се опитаме да получим принос от възможно най-различни участници. Още веднъж не бива да забравяме добавената стойност, че ние не, добре е да не правим нещо, което някой друг прави в същото време. Така че съсредоточаваме се върху по-добро регулиране, по-добро финансиране, по-добри познания, там където има добавена стойност към другата работа, която се върши в Европейския съюз. Това е изключително важно за нашата работа, но е и много трудно. За това ни е нужна вашата подкрепа, за за да знаем какво се случва в един европейски контекст. Благодаря. Благодаря. Има ли други желащи да коментират? От страна на комисията, заповядайте. Yes. Thank you, chair. And... Благодаря, господин председател. Искам да се върна на въпроса за синергията, защото това е тема, по която размишляваме всеки ден, т.е. как да я постигнем по-добре. Разглеждали сме въпроса за синергията на много нива и тук като че ли се намираме на най-низкото. На първо ниво всъщност трябва да се осмисли за какво става дума. Много е трудно да се направи така карта, която да е достатъчно актуална. Толкова много генерални дирекции, толкова много инициативи, практически безкрайно. Което само по себе си е добре, но ако се опитвате да осмислите всичко, понякога се обърква човек. Та, когато се постигне това ниво на създаването на карта на, на едно гише, вече е, нещата са леко овладяни. Разбира се, те се развиват непрекъснато. После на следващото ниво е, е да има възможност за връзка между различните участници в процеса и генералните дирекции. Не е въпрос само да кажете ето ги и програмите, структурните фондове, Хоризонт 2020, действайте, създавайте синергии. Трябва да се обмисли кой от възможните ъгли е най-удачния къде е иновацията в е, намирането на, на и, и на къде да се насочи финансирането. Така че определено трябва да имаме една много пространна картина. И тогава вече се стига до нивото, когато се разработва нещо, което е по-добро от настоящото положение. Например, по Хоризонт 2020 и, е, има проекти, има проекти е, по други програми. Трябва да може човек да направи анализ и да види какви са разликите между тези програми, какво може да се постигне по-добре в бъдеще, дали само един инструмент да е, дали правилата да бъдат поизчистени position to, to make real progress. But we are trying and I hope... Един единствен човек, работещ сам, не може нищо да направи, затова и се създават партньорства, за да се поеме цялата тази работа. But let me just, just give one, one reflection. If... По така, темата размисъл. Всички тези инструменти, с които разполагаме, са това инструменти. И затова е много важно Европа да може за бъдеще да си формулира един набор от основни задачи, по които да работи. Имаме си основните договори, но трябва да имаме една шепа основни задачи, за да няма и колебания в а, а, очите на гражданите не да насипваме всичко в един кош. Не, не е въпрос да се децентрализира и да се дадат парите директно в ръцете на гражданите. Важно е да се работи на всички нива. Това е. Значи да се възползваме от времето и от възможност, възможностите, които сме създали заедно в, с помощта на комисията и на съвета можем да разкрием и нови възможности. Та, своего рода да търсиме откъде идват най-добрите резултати. Говорихте за интелигентно специализиране. Това също е инструмент да бъдем по-целенасочени. Няма нужда да се хвърляме в всичко, което се случва в Европа. Преход, енергиен преход или друго. Просто трябва да се очертава на къде са възможностите да се, примерно, да имате по-голяма роля, да поведете останалите и да постигнете резултати. Е, това е и основата на интелигентното специализиране. Не можем да имаме стотици сценарии. Само един сценарий трябва да има, иначе ще се балканизира Европа. Никой не иска това. But the majority doesn't want. А, мнозинството обикновено се обръща поглед към, та, към тези партньорства, които могат да докажат, че в бъдеще те ще донесат своята стойност. Значи, е, ако кажем, ето, кръговата економика влиза в градовете, да, обаче трябва да има много конкретни разписани задачи. Трябва да не да кажем, а, прекрасно и той за ще се случи. Трябва да има и надзор. Не, не е въпрос само на черно и бяло сценарий. Благодаря. Време е да приключим. За мен бе огромно удоволствие, преди да дам думата на председателя госпожа Михайлова, да благодаря на нашите гости, да благодаря на представителите на комисията, да благодаря на евродепутатите и на членовете на комисията Котер от Комитета на регионите. Много интересен сън преди обед прекарахме, споделихме конкретен опит и чувството ми е, че разполагаме с много-много знания, които можем да споделим с европейските градове и региони. Може би това може да е и приноса на Комитета на регионите. Да даваме добри е, идеи, е, добри практики а и лошите практики, за да избягваме грешките, на вниманието на всички граждани. После, програмата за градовете трябва да засяга всички градски области. Не най-големите, не средните, не най-малките, всички градски области както и европейското финансиране не се отпуска само на най-бедните, но на всички. Програмата за градовете трябва да се разгъне и в цялост в европейски граници. Трето, Необходимо е да ангажираме гражданите. Длъжни сме да ангажираме гражданите, защото политиките за градската среда са и начин да върнем доверието на гражданите в европейските институции. Защото те конкретно могат да пипнат и да видят резултатите от тези политики в ежедневието си. Та, ангажирането на гражданите е от ключово значение за програмата за градовете. Това са моите три тези в заключение и сега давам думата на госпожа Михайлова. For... Благодаря, благодаря на всички наши гости, че споделиха своя опит с нас. Благодаря на представителите на Европейската комисия, както и на комисия Котер на Комитета на регионите. Много е важно да се провеждат подобни съвместни прояви. Напълно съм съгласна с вашите заключения, господин Катанео. Мога само да добавя нещо. Само преди две години обикновенно казвахме, че прекалено много говорим за програмата за градовете, но не действаме достатъчно по нея. Сега са установени 12 партньорства, има реални промени, готови сме да разработим планове за действие по тези партньорства. Вече говорим и за това как да използваме натрупания по тях положителен опит за бъдещата си работа по кохезионната политика. Това е основното послание. Благодаря на господин Олбрих, че го отправи днес. Можем да използваме партньорствата като инструмент за бъдещето. За да можем да ги използваме по този начин, трябва да ги популяризираме. Трябва да популяризираме както процеса, така и резултатите, постигнати по партньорствата. Това е второто основно послание. Напълно съм съгласна с вас, че трябва гражданите да са по-приобщени към процеса, да се идентифицират с целите постигнати по партньорствата. На трето място ще упомена ролята на институциите. Днешната проява е добър пример за доброто взаимодействие между Комитета на регионите и Европейския парламент – които работят заедно с Европейската комисия и представителите на различните партньорства. Единствено, ако има партньорство на всички нива на управление в рамките на многостепенното управление, единствено ако има отговорност на всички нива за развитието на градовете в Европейския съюз, ще постигнем резултат и надявам се този модел да залегне в бъдещето на кохезионната политика. Благодаря ви и закривам заседанието.